Bien. Eh bien, nous allons, euh, nous allons essayer de commencer à l'heure. Euh, de... Време е да започнем. Е, нека да дадем първо думата на нашите устни преводачи. Те имат едно съобщение. Заповядайте. Е, съобщението на преводачите Днес е 36-ти ден от стачните ни е, действия срещу едностранно наложеното от страна на администрацията несправедливи условия за работа. За да разрешим този конфликт, имаме нуждата от е, възможността за пряко участие на представител на преводачите в преговорите с администрацията. Със съжаление ви информираме, че преводът няма да продължи по-късно от определение за края на заседанието час. Благодаря за разбирането. Euh, euh, Добре, благодарим на нашите преводачи, които ни дават известни ограничения, но ще ни дадат възможност да работим. Става дума за представенето на доклада за пристанищата съоръжения. Давам думата на нашата докладчица, госпожа Гъждине Майснер. Благодаря, господин председател. За мен е радост да представя моя доклад. Мисля, че важните хора са в по-голямата си част тук. Имам предвид докладчицата в Сянка. Много се радвам на работата, която ни предстои. Мен този доклад ми е много на сърце. Искам самото начало да похваля комисията, защото предложението на комисията се радва на нашето одобрение в голямата си част. Имаме някои изменения, даже в комисията по околната среда е така, дори докладчика по становището от зелените, с когато добре работим заедно, това не винаги е така, но той също каза, че а, до този момент а, не е имал толкова малко забележки към някое предложение на комисията. Не смятаме повечето от нещата, които се предлагат, за правилни. Е, разполагате е, с доклада ми. Моята докладчица в Сянка също е, са го прочели, защото той беше написан на английски. Има някои изменения, които съм направила. И аз смятам, че в тази посока ще вървят и предложенията за изменения. Първо, има държави, които нямат пристанище и трябва да бъдат изключени. Това е един от въпросите. Сега е, сме под австрийско председателство, те нямат кораби и такива пристанища, така че за тях трябва да има специални разпоредби, защото и при други държави. Е така, това първо. Второ, по принцип, при корабите за далечно плаване са в сила международните правила за морско корабоплаване. Аз винаги съм смятала, че това, което се приема като Марпол, е екологосъобразно, но това не е така. Марпол дава възможност за изхвърляне на отпадъци в морето и за почистване на кораби от корабно гориво. Но, що се отнася до европейското законодателство по отношение на реките, нашите правила вече са много строги по отношение на това какво се позволява и какво не. И ми се иска по отношение на международното корабоплаване да можем да го постигнем. Надявам се, моите докладчици сянка да са на същото мнение. Енви е на а, това мнение. Искам да, да а, Поискам от комисията да бъдем по-амбициозни. Ще има заседание на Международната морска организация този месец. Може би може да се постигне нещо. Следващия момент ам, кораби за почистване, за улаване на отпадъци в морето. Такова нещо от този момент не беше предвидено. Има някои държави, като Италия, например, ам, има риболовни кораби, които излизат в морето да ловят риба и когато се натъкнат на отпадъци, те ги улавят и ги откарват на брега. Това са програми, които трябва да насърчат това. Не може да се иска такса от корабите, които почистват морето от отпадъци съществува и въпроса с ограничаване на количеството. Става въпрос за тези 100% непряка такса, която корабите като платят могат да разтоварват произволно количество отпадъци. Това като идея е най-простия възможен вариант. Само веднъж се плаща. Второ е стимул за това всичко да се докарва на сушата, а не да се изхвърля в морето. Така че много а, природосъобразно а, решение. А, така може да се случи някой кораб да носи твърде много отпадъци на борда си а, и трябва да видим дали трябва да сложим някакво ограничение на количеството или да кажем, че 100% таксата покрива 100% от отпадъците без значение на количеството. Още нещо, при което не съм сигурна в каква посока ще се тръгне, не знам какво иска съвета, но комисията предлага да трябва да се разтоварят всички всички отпадъци, преди да се напусне последното представнище на Европейския съюз. Нямам пример от Европейския съюз, но мога да си представя, че последното пристанище може да бъде някое малко пристанище, което е претовар, е, претоварено като пример се посочва Обединеното кралство. Това може да бъде следващото пристанище извън Европейския съюз, където пристанището го е голямо и може да поеме всички е, отпадъци. За мен е важно обаче е, отпадъците да могат да бъдат обезвредени на сушата, а не да бъдат изхвърлени в морето. Тук трябва да намерим е, решение. Това са най-важните ми въпроси. по време на лятната вакансия ще посетя някои пристанища, ще видя как изглеждат нещата на място, защото не всички пристанища са еднакво оборудване с съоръжения за оловани отпадъци. Има малки пристанища, които нямат такива съоръжения. Големите пристанища са автоматизирани. Те могат да издават и удостоверение за приемане на отпадъците, както е в Великобритания. Има други пристанища, които нямат съответните капацитети. И в крайна сметка трябва да се гарантира нещо, което е важно и за собствениците на корабите. Има кораби, които разделят отпадъците си на борда, а, а когато ги докарат на брега, ги изсипват отново в един общ контейнер. Това не бива да се допуска. И още нещо, което ми е важно в тази връзка. Скрабарите в Балтийско море. Аз си е, си мислех, е, добре, водата може да лава сярата, не знам дали това се изхвърля по подходящия е, начин. С други думи, възможно е да се използват скрабъри за улавяне на сярата от въздуха. А, е дали от такова ванта сяра може да се изхвърля в морето. В Германия не може, в Белгия не може, защото ако може, това не води до нищо. Много се радвам на дискусията, която ни предстои и аз съм оптимистка, че до края на този мандат ще завършим работата по тази тема. И това е много важно, за да напреднем по въпроса с чистотата на моретата. Чакам а, с нетърпение а, мнението на докладчиците в сянка. След лятната вакансия ще започнем с среща на докладчиците. Благодаря. Сега ще чуем докладчиците в сянка. Давам думата на докладчика в сянка от ЕНП. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика за изготвените изменения. Много ефективни предложения, за които ви благодарим. От дискусиите, които сме провели до сега, има доста голямо съгласие по предложението и ние общо взето го приветстваме. Ще коментирам някои от измененията. Изменение 20. Мисля, че предложението на докладчика тук е много положително. В смисъл, че не следва да се депонират отпадъци задължително на пристанище на Европейския съюз, преди да се тръгне към трето пристанище. Мисля, че може да, трябва да може да има възможност кораба да стигне до трета страна, без да има задължение да разтовари отпадъците си е, в пристанище на Европейския съюз. Смятам, че това е важна разпоредба. После за по-малките или отдалечени пристанища там е важно да има изключения от някои задължения. Това е, е изменение 16. Трябват ясни насоки в такъв смисъл. Много страни имат хиляди малки пристанища, пристани и ефекта на, от подобни изисквания ще бъде непропорционален. Също риболовни съоръжения ставаше дума в текста. Изключително важно е да се иска изразходваните такива съоръжения да бъдат депонирани на съответните места и да има съответни финансови механизми, които да стимулират риболовците да правят това, а не да ги окоръжават да ги изхвърлят в морето. Също предложението за различни а, такси за крайбрежни е, придвижвания, там също е удачно предложението, включително и свързаното с това предложение за риболовните съоръжения. Задълженията за докладване ми се струва, че за малките съдове са твърде ограничителни. За непреките такси, за така обезкуражаване да, или за даване на стимули да не се изхвърлят отпадъци в морето, има смисъл да се прави това. Добре е да има стимул а, корабите да докарват отпадъците до сушата. Може би трябва там да се даде известен марш, а също и да се търси сътрудничество между пристанищата. Трябва да обсъдим и да видим дали ни удовлетворяват предложенията. Също така, комисията предла... смята, да въведе изискването за 100% такса без да отчита количествата. Аз, доколкото съм наясно, ние обсъждахме тази тема, ми е много интересно да чуем какво точно има предвид комисията, за да можем и ние да излезем с позиция. 8, 9 и 10 също се говори за определени видове за отпадъци, които трябва да разгледаме. Е, за това по какъв начин да се освобождаваме от тях, дали ще бъде депониране, дали ще бъде изгаряне. Там трябва да се разгледа и регламента за замеделие и за превоз на товари по море и съответно да използваме дефинициите или ако трябва да, да а, формулираме различни. Най-важното е да не се въвежда объркване в тази област. А ще предложим изменение за така нареченото зелено мореплаване – Тук е, е, трябва да се имат съответните насоки и е, приложения, свързани с отпадъците при източника. Като цяло, благодарности за госпожа Майснер, че стигнахме до този момент. Доста ще бъдем заети през лятото, ще имаме и посещения по пристанища. Ще се опитваме така да разберем в подробности какво се случва на място. През септември е предвидено заседание на докладчиците в Сянка и сме сигурни, че ще можем да продължим успешно с това законодателно предложение. Благодаря на госпожа а Сега има дума представителя на социалистите и демократите. Благодаря. Благодаря на Гезине. Това, което вие казахте е много важно. Това е госпожа Грапини. Предложението само по себе си е добро всички докладчици в Сянка така бяха на сходни становища. Няколко срещи направихме. Няма да коментирам подадените изменения от докладчикът, но ако ми позволите, ще направят няколко бележки, които биха могли да взем, бъдат взети предвид при окончателните компромиси. Аз ще подам, разбира се, изменения би следвало да доизчистим а, някои а, е, моменти. Примерно няма още дефиниция за така нареченото зелено море плаване И е, екологосъобразен риболов. Трябва да е ясно какви видове съдове могат да се възползват от всички предимства, предложени в директивата. Аз лично ще направя предложение в такъв смисъл. Е, съгласна съм с направените изменения от докладчика. Също така не съм го видяла, но се надявам в компромис да можем да добавим, като се има предвид, е, че отпадъците замест, е, замърсяват и реките, Рейн и е, Дунав, а пък да речем Дунав се излива в е, Черно море. Тоест, трябва да разрешим, разширим приложното поле и за пристанищата по вътрешните плавателни пътища защото по реките също се осъществява замърсяване. Още един въпрос. Не е ли редно да се плаща спрямо обема на отпадъците? Знам какво е мнението на докладчика, знам и мнението на комисията, но би следвало да имаме предвид и обема. Гезине тук подава добри изменения за това да има категоризиране на отпадъците. Тогава, морските, тогава ще има и различни източници на отпадъци, едни, които са по-големи, други по-малки. Тогава ще има повече връзка и между заплащането и обема на отпадъците. И още едно предложение за формуляра за регистриране. А, казва се, че е необходимо да има европейска категоризация на типа отпадъци. От пристанищните власти не са против, така че добре е веднага да въведем европейска категоризация със съответния код на отпадъците. Това не би следвало да има проблем. Нека в приложение 2 на стандартния формуляр това да бъде направено. Много е, съм удовлетворена, примерно от изменение 10 където Гезин е, се опитваш да е, поясниш какви са отпадъците от кейтеринг. Това е много добре. После изменение 21. Също съм много удовлетворена. Там няма да чета всичко в подробности, но исках да коментирам, че е добре. Трето изменение е също добро дистанция е с курте și, сигур încă mult... Ако се използва воден съд за кратки плавания, тогава и таксите могат да бъдат намалени. Много добри предложения. Изменение 22, примерно, говори за степента на опасност на отпадъците. Това е изключително добре. Съгласна съм с тази теза. Член 8, изменение 24. Там е, има едно допълнение. Предлагаме на комисията да се формулират някои изисквания за е, използването на е, Международната конвенция. Е, нека да поясня, че според мен когато следващия път се срещнем в формат докладчици в сянка, срока, който предлага комисията 2020, да го обмислим. За мен е твърди кратък този срок. Вече сме средата на 18-та година. Затова предложението, което искам да направя е да добавим още една година, да стане срока 2021 няма смисъл да се определят срокове, които не са постижими на практика, защото ще принудим някои страни членки да действат е, прибързано, за да не, се, за да не би да не спазят срок. Това е всичко. Благодаря на госпожа докладчика и на докладчиците в Сянка и се надяваме, че ще направим едно добро е, решение по предложението на комисията. Благодаря, господин Вандален има думата. Е, е, Благодаря, госпожо председател. Доста съм е, впечатлен от това предложение, тъй като става дума за средата, в която живеем, за устойчивия гъвкавост на средата и много се надявам, че ще се постигне съгласие. Нека да използваме по-малко опаковки, по-малко отпадъци от опаковки. Естествено, по друг начин няма да можем да решим проблема. Надявам се, че е, основните моменти тук е, е, се споделят от всички. Комисията ги е определила добре. Естествено, така, целенасоченото събиране на отпадъци и в море, не само на сушата, е много важно. Е, отиваш е, е, в открити води, така да се каже, не само за да ловиш риба, но и за да ловиш всичко това, което пречи на риболова. Това е една чудесна концепция. Докладчикът също го е подчертал в своя текст, така че парламентарната комисия за рибарство би трябвало да обърне особено внимание на този факт. Три неща са особено важни според мен. Как точно ще е, реализираме изпълнението, как ще го осигурим? Естествено, че е хубаво да мислим за разпоредбите, които да въжат за нашите кораби и е, брегове и пристанища, но същевременно е, нещата опират не единствено до държавите членки. Е, е, Европейската агенция за морска безопасност ще играе съществена роля в това отношение, но до голяма степен държавите членки трябва да поемат нещата в ръцете си, защото тук става дума не само за е, морски отпадъци, но също и за вътрешно корабоплаване. В моята страна, в Нидерландия, има невероятно много възможности за вътрешно корабоплаване, канали, езера, така че в това отношение е направено много и е, ние предлагаме, така да се каже, една добра практика в това отношение. Държавите членки А, слушат отдавна за КОП-21 в Париж и като че ли е, до там спират е, усилията да споменаваме, че имаме ангажименти, но трябва и да ги реализираме. Така че сега ще трябва да прегледаме много добре още веднъж колко точни са определенията. Изменени 18, което съм не струва ми се е важно в това отношение. Някои от определенията трябва да се прецизират. Съществува един риск за много пристанища е, корабите да е, донесат много по-големи количества, отколкото могат да се приемат. Е, така че на база 100% да се рециклират отпадъците. Основната идея опира именно до това, че се заплаща за е, събирането и предоставянето на отпадъци за рециклиране. В никакъв случай не бива да изместваме нещата. Може би ще има някои изменения в това отношение с цел да подобрим текста, но при всички положения е, ще се ограничим до малко на брой изменения. Господин Делар има думата. Благодаря, госпожо председател. Нека а, да кажа първо благодаря на Гезине за това предложение. Това е действително много обещаващо начало. А, ние виждаме, че има много а, а, източници на отпадъци и че би трябвало да се опитам да ги обхванаме. Много важно е да накараме държавите членки да предприемат необходимите усилия, за да изпълнят а, набелязаните мерки – Малко се страхувам от предложението за активното търсене на отпадъци в открито море, таксите, които се предвиждат, може би ще са твърде високи. Дали ще могат да се улавят всички тези отайки от сливни води? Дали ще може да се реализира и цялата концепция във връзка с отворения скрабъра с отворен контур? Да, необходима е система, която да предлага и редица стимули – а не само санкции, които са необходими също. Така че е, много важно е да е, организираме системата изцяло, така че да включим и е, контрола, да обхванем колкото е възможно повече басейни и да свържем нещата не само с чистотата на океаните, моретата, реките във вътрешното вътрешния воден транспорт, но и целите от Париж. Държавите членки най-вероятно ще се нуждаят от допълнителни правомощия в това отношение. Но при всички положения предложението, както казах, е един много обещаващ старт в това отношение и един наложителен старт. Благодаря. Благодаря, господин Кремер. Преди да дам думата на колегата Гонзалес, искам все пак да пожелая добре дошли на групата гости, 30 души на господин Крамер, които вече се намират тук в е, залата. Те са от Европейската център е, за е, обучение, свързано с ЖП транспорта. Добре дошли! Макар, че днес ще обсъждаме политика за транспорта по морето, пак сте добре дошли. Госпожо Гонзалес, сега имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз ще се е, спра на, по същество на темата, но преди това да поздравя много сърдечно нашите посетители – ние знаем колко важни за нас с ЖП линиите и ЖП транспорта. По това досие също работим много усилено, но сега във връзка с корабните отпадъци и пристанищните приемни съоръжения. Благодаря на докладчика госпожа Майснер, която чудесно е разгледала темата. Повечето предложени изменения могат да се подкрепят от нашата политическа група. В някои случаи се налага да прецизираме някои неща. Когато се говори за малките пристанища, например, ще трябва да посочим е, е, съвсем точно за какво става дума. Е, не можем да се ограничим само до това да кажем, че трябва да помислим за облегчаване на малките пристанища. Ще трябва конкретни мерки да предложим. И още нещо. Пътуванията е, на кратки разстояния, е, е, по море. Тук също, струва ми се, е необходимо да конкретизираме нещата. Какво точно разбираме под кратко разстояние? Как стоят нещата с морския каботаж? Това са две подтеми, по които ние смятаме, че бихме могли да предложим по-конкретни формулировки. Казвала съм и по друг повод това, което сега ще повтаря сега. Задължения за по-добра квалификация на персонала в пристанищата във връзка с отпадъците. Всички работещи в пристанищата пристанищата ще трябва да са наясно с целият процес на складиране, предаване на отпадъците и така нататък. И освен това, повече проверки на място ще помогнат за доброто изпълнение. Няколко думи за санкциите. Санкциите ще се налагат, може би, на държавите членки които не спазват е, екологичните стандарти, е, които вредят и на здравето. И така, е, това са нашите забележки. Благодаря много на госпожа Майснер и поздрави на преводачите. Госпожа Билбао има думата. Да, благодаря ви. Благодаря на Гизина Майснер, преди всичко за работата, която тя е извършила. Имахме едно такова становище и в Комисията за рибарство. Ставаше дума най-вече за рибарството като хоби най-големите отпадъци обаче е, в момента са пластмасовите отпадъци. И това не са единствено риболовни плавателни съдове, които изхвърлят подобни отпадъци. Е, така че не бива само тях да натоварваме с задължението да събират тези отпадъци. Би трябвало да освен това да диференцираме между съзнателното и несъзнателното изхвърляне на отпадъци. Има и а, мерки, които а, всъщност се отнасят до предаването на отпадъците, но в крайна сметка те разчитат най-вече на случайното събиране на отпадъци. И така, Нека да кажем, че са необходими е, сериозни усилия, за да се изградат е, тези приемателни съоръжения. В пристанищата трябва да сме наясно с наличния капацитет. Това трябва да се направи съвместно с е, пристанищата. Е, така че да своевременно да се вземат мерки и за е, планиране на отделните стъпки. Има внесени изменения, е, които обаче не се отнасят чак толкова много до най-отдалечените региони. Би трябвало да имаме предвид спецификата на тези региони много важно е да се изградят съответните съоръжения, което може да бъде и допълнително бреме за някои от регионите и пристанищата. Там, където пристанищата се намират в туристически райони, Естествено, става дума за е, области, които залагат на устойчивото развитие и кръговата економика би трябвало да се ползва с особен приоритет. Нека да напомня само и да дам като пример Канарските острови. Така че е, там би трябвало да сме особено последователни и настойчиви в нашата политика. И няколко думи и за вътрешното е, корабоплаване което също има отношение към замерсяването. Важно е да подчертаем и колко реалист... важни са реалните срокове за влизане в действие и за изпълнение. Има региони, които разполагат със съответните правомощия, чувстват се ангажирани, разработили са съответните планове за управление на отпадъците, включително и на морските и речните отпадъци, така че ще трябва да се осъществи връзка и с тези регионални органи, които са компетентни е, по места. И така, е, смятам, че докладът и сега, без някои изменения, които може би ще направим, е много добър. Господин Фандекамп, една минута. Благодаря, госпожо председател. Един въпрос, ако ми позволите, и една забележка. Малко се изнервям, като прочета малките пристанища и малките кораби. Това според мен е един голям риск. Когато си а, а, малък по размери, това означава, че действително си а, а, добре поставен, така да се каже, и в морето, и в реката, и в всякакъв друг воден басейн, малък не означава непременно неефективен. Е да, става дума за директива, която би трябвало да уреди тези въпроси, но питам се какви трябва да са, така да се каже, и туристическите съображения, съображения свързани с развитието на туризма, така че да се стимулират пристанищата. Дали ще можем с наличните средства и таксите от туризма да покрием разходите? Благодаря на господин Вин Ван Декам. Сега се обръщаме отново към комисията. Всички колеги имат за цел е, доклада на госпожа Майснер да стане един основен стълб е, за, от нашата комисия, защото никой не иска отпадъците да застрашават биосредата и живота на морските обитатели. Тези, които замърсяват, трябва да плащат. Благодаря на представителите на комисията и добре дошли. Заповядайте. Благодаря. Добре дошли. Благодаря на докладчикът е, за отличното разбиране на политическите цели на нашето предложение. Ние ги споделяме всички. Става дума за рамка, която да даде възможност ефективно да се предотвратява замърсяването от корабоплаването. Това предложение е компонент от пакета за кръговата економика. Засягаме в този пакет и други е, замърсители, включително пластмасата. Комисията абсолютно споделя разбирането, че трябва да решим проблема с източниците на замърсяване и е, в настоящето конкретно законодателно предложение разглеждаме замърсяването, което е, е причинено от кораби. Имаме за цел да сближим е, законодателната е, режим на Европейския съюз с международните разпоредби, защото само посредством подобно сближаване ще можем да решим и един друг въпрос, а именно как да се прилагат разпоредбите. Системата трябва да е достатъчно лесна за прилагане, защото тогава и изпълнението и ще бъде лесно. Затова и възприемаме принципа за директната такси. Радвам се, че повечето от вас се съгласяват с този принцип. След много дискусии установихме, че това е най-ефективният начин да подтикваме морските съдове да връщат отпадъците си е, до пристанищата. Когато има абсолютното задължение във всички случаи да плащаш, тогава има и реакцията на това да се докара буклука до пристанищата, а не да се изхвърля в морето. Бих разделила вашите коментари на две групи. Едните са свързани с искания за допълнение към предложението на комисията – било то допълване с други е, видове замърсяване, отпадни води е, от скруберите и така нататък. В такъв смисъл отиваме отвъд е, законовата рамка на международните конвенции и трябва да помислиме как може да бъде налагано това така че специално за водата от е, съоръжения като скрубарите ще е трудно да помислиме как точно, трудно да се установи как точно може да се прилага. Можем да обсъдим, но ви така обръщам внимание в този момент. Другия вид коментари, въпроси и предложения по доклада а, са насочени към изключенията. Първо, малките пристанища – този въпрос се очертава и в предложението на докладчика и във вашите въпроси. Доколкото разбирам, вашето искане за изключение не означава при станищата да имат изключения за това да предоставят възможности за поемане на отпадъци, а по-скоро по-скоро да са задължени да планират. А, другите предложения са свързани с а, инфо, задълженията за информиране, за това какви видове отпадъци могат да бъдат приети на съответните пристанища. Що се отнася до изключението да, за пристанища с ограничен трафик – Нека да ви обърна внимание, че много често това е трафик на риболовни съдове. Затова трябва добре да мислим дали да даваме такива изключения, защото е, дългосрочно много е, малки пристанища могат да се окажат е, ползватели на тези изключения и да постигнем точно обратното. Комисията а, напълно подкрепя идеята да се насърчава кратко или недалечните или кратките пътувания по море, но ако направим изключения, тогава за тях това ще изключи огромна част от трафика между пристанищата. Затова трябва да търсиме добро равновесие между задълженията и практическите изключения. Неколцина поставиха и въпроса за съдовете, които излизат от Европейския съюз и стигат до трети пристанища, да няма задължения да разтоварват отпадъците си в Европейския съюз? Отговорът е да, би могло, само ако е сигурно, че посрещащите пристанища имат съоръжения да поемат съответните отпадъци. Това трябва да се обсъди в съвета. Много внимателно си отбелязах коментарите, свързани с Европейската агенция за мореплаване някои от исканията, които повдигате, ще трябва да бъдат регулирани от други е, законодателни текстове. Примерно въпроса за е, евентуални изтичания или депонирания на отпадъци в морето. Не всичко може да се регулира с настоящето законодателно предложение. Давам си сметка, че няма много време. Ще спра тук и ако имате конкретни въпроси, с удоволствие ще им отговоря допълнително. Готови сме да продължим работата с докладчикът и всички, които е, ще работят по него, за да излезете с един добър доклад. Много ви благодаря. Госпожо Майснер, отново имате вие думата. Сега ще се опитам съвсем накратко да коментирам това, което чух. Хубаво е, че спомена това с анекса на Марпол. Не знам къде е Мария, тя си тръгна, но делтата на Дунава игра е, роля да трябва да успеем да намерим някакво решение за мястото, където се свързват реките и моретата. Що се отнася до удължаването, не съм съгласна. А, Питър, искам да те попитам каква система за събиране на отпадците от реките имате. Мисля, че много можем да научим едни от други. А, това, което каза ти, е потвърждение за това, което се направи Кит. Да, ам, зелените искат да включат и офшорните платформи. Доколкото знам, те се считат за кораби. А, защото и тук не става дума за отпадъци от офшорните платформи, от шифите. Разбирам обаче какво имаш предвид. Трябва някакси да успеем. ЕМСА вече беше спомената. Колежката от ГУЕ, не се, не се сещам първото ти име, но ясно кого имам предвид. Да, по отношение на понятията трябва да поработим, трябва да видим какво е малко пристанище, отдалечено пристанище и така нататък. Знаем, че Юропеш също е подготвил редица изменения, също ще има изменят комисията по рибарство. Ще ги разгледаме естествено, че трябва да правим разлика между пасивно и активно ловени отпадъци. Разбира се, че може, може да се допусне обединение, за да се справят пристанищата с капацитетите. Малките и пристанища не бива да бъдат излишно натоварване. С голямо натърпение, очаквам да какво ще измислим. Вим. А, на това въпрос за цените от Добровник не мога да отговоря, може би комисията може. А, цените обикновено се определят от самите пристанища, от, страни, от страните членка. Съжаление, нямам отговор на това, което каза ти. А, към комисията, добре, както си казахме и пред залата, Както и казах в началото, парламента в голямата си част е съгласен с това, което предлагате. Много благодаря на всички за активното участие. Очаквам с нетърпение предстоящото ни сътрудничество. Сигурна съм, че ще постигнем добър резултат. Благодаря, госпожо Майснер. Кран срок за нас е на измененията. 18 юли, 12 часа на обяд. Сега да преминем към публичното изслушване. Каналите за дистрибуция или каналите за продажба на а, авиокомпаниите ще помоля ораторите от първия панел да заповядат на подиума господин Дебланс, господин Орс и господин Нолан. И господин Алас. Заповядайте всички отпред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 Allez, on y va. Започваме. Скъпи колеги, започваме е, заниманието си с една много важна тема за бъдещето на транспорта а, и по-точно на въздушния транспорт. Ще се занимаем с проблемите, които проистичат от е, различните канали за продажба. Тук се засягат много аспекти, като конкуренцията, принципа за недискриминация, цените, Ние сме дебатирали темата за допълнителна такса а, за билети, продадени през а, несобствена система за продажба. Е, също така ще говорим по темата за корпоративната социална отговорност мисля, че днес ще получим добър поглед на положението в бранша, що се отнася до капацитета за продажба на билети на авиокомпаниите. Мисля, че сме свидетели не просто на промяна, а на истинска революция и на голяма промяна в поведението на потребителите благодарение на новите технологии. Потребителите купуват билети по начин много по-различен, отколкото преди няколко години. Услугата се, преда, се предлага все по-ефективно, по-лесно, по-ефтино, по-индивидуално и поглъща огромно количество данни. Задача на нашата комисия е да разберем за какво точно става дума при това ново развитие, какви рискове са свързани с него. И точно за това сме планирали днешното изслушване с няколко експерти, с които да поговорим върху тези така интересни теми. Нека да започнем с първия панел – Кратка история. До мен е седнал господин Аус, ръководител на отдела за така наречените New Distribution Capability на ИАТА, господин Деблъст. Вие сте генерален секретар и представлявате Европейската асоциация на туроператорите. Другия ни участник на подиума е Стефан Пиньо, съосновател на Fly in OD и Мартин Нолан, директор за правно-корпоративно развитие на Skyscanner. Добре дошли! Преди да почнем, ще кажа какви са правилата. Всеки оратор на подиума ще ни представи презентация от 7 минути. Аз ще следя за времето, няма да правя подаръци. Защото трябва да има време за дискусия и трябва да има време за втория панел. Сега започваме, имате думата. Good afternoon, Olivier. I'm working for IATA, International аз се казвам Оливия Аур и а, работя в ИАТА. Съм специалист по дистрибуцията. Ние представляваме 83% от въздушния трафик. Отговарям за дейностите, свързани с компютърните системи за резервации а, има а, проблеми между предлагащите и тър, търсещите. Малко са платформите, които съществяват продажбите. Продажбите се извършват с компютъризирани системи за резервации. Те се използват от туроператорите, за да получат тарифи и за да направят резервации. И Три са системите в Европейския съюз. Амадеус с 65% пазарен дял, Travelport 20% и Сабра 15%. В някои държави тези компании имат над 80% пазарен дел. Повечето туроператори използват само а, една от тези системи и рядко превключват а, на друга. Те работят с различна технология, с различен хардвер и софтуер. Карсон Вагон Ли, Съединените щати, голяма агенция, е, инвестира а, е, големи суми, милиарди в поддръжка на такива системи. А, е, установявам, че липсва конкуренция и компютъризираните системи за резервации искат а, такси на човек а, и на полет между 3 и 10 евро пътник, който си резервира полет с едно прекачване, може да плати такса от 40 евро за резервация. Причината за, за това е, че компютъризирани системи за резервация са изключително концентрирани и те пречат на авиолиниите сами да, продаж, да продават а, а, билетите си. Така че а, авиокомпаниите а, а, не намаляват тарифите, което е в ущърп на крайните а, а, потребители. Компютризираните системи за резервации могат да наложат каквито искат цени и условия. Авиокомпаниите трябва да сключа договор с всички компютъризирани системи. Боже, боа! Vision for the benefit of the end consumer. They want to move away from the current Компютъризираните системи за резервации трябва да започнат да използват по-нови технологии. Те използват едни и същи технологии от над 30 години. Трябва да се модернизират. Междувременно са разработени альтернативни технологии. Ята предлага нов стандарт на основата на тези нови технологии, стандарт наречен NDC, New Distribution Capability. Този нов стандарт ще позволи на потребителите да има повече прозрачност, достъп и до други продукти и услуги. Авиокомпаниите а, влагат а, милиарди в такива нов, в нови продукти, но не могат да ги продават по подходящ начин. Добрата новина е, че компютъризираните системи за резервации ще подкрепят новия стандарт, ще го подкрепят и а, авиокомпаниите. Следващата година ще е, бъде компютъризираните системи ще бъдат готови да работят по новия стандарт. Ако авиокомпаниите искат да се освободят от рестриктивните клаузи и да могат да продават свободно, а, а, ако не го направят, е, тряб... няма да има друг избор, освен да се съобразят с високите тарифи. Това е така наречената надбавка CRS. Авиокомпаниите е, имат нужда от повече конкуренция. Компютъризираните системи за резервации са поканени също да участват, но при различни условия. Аз вярвам, че това, което правим, е правилно и добро за крайния потребител ще имаме по-голяма конкуренция, по-голяма прозрачност, по-добри тарифи, по-добър достъп до различните услуги. Туроператорите ще могат да получат защитите услуги от сайтовете на авиокомпаниите. Големите туроператори малко се страхуват от тези промени, защото се страхуват да загубят парите, които получават от CRS. И накрая авиокомпаниите са разочаровани от е, липсата на иновация от страна на CRS през последните е, десетилетия. Новия стандарт трябва да позволи на новата технология да навлезе, за да се въведат е, нови продукти по-бързо и да, да достигнат до крайния потребител. Дискриминацията в никой случай не идва от авиокомпанията, а от компютъризираните системи за резервация. Благодаря. Вие идеално си спазихте времето. И сега думата има господин Мишел Дюблюст. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички. Ние представляваме а, туристически агенции и туроператори. 210 милиарда е оборота ни. Къде се намираме в момента? като туристически компании. Ние е, успешно продаваме и е, билети за самолети, за железопътен транспорт и хотели и отдаваме под найем е, коли. Сега вече има и нови канали за осъществяване на тази дейност. Е, включително онлайн. Европейските потребители определено предпочитат да свършат всичко свързано с пътуването си на едно гише или на едно място, както се казва. Въздушният транспорт. Агенциите е, очакват да има общи оферти през е, компютъризираните системи, където се предлагат ред предимства. Първо, въздухоплавателните компании имат идеален канал за продажба като имат връзка с 7000 общи е, системи за разпространение и това им дава възможност да предлагат билети на нормални цени. Тези общи е, системи за дистрибуция или продажба дават всички функционалности е, за резервиране на билети и за плащане – Дава се възможност и за сравняване на цените по един неутрален и безпристрастен начин. И на края на тази верига е потребителя. Той има възможност да направи е, сравнение по целия спектър. Малко се осложнява с течение на времето положението. Така ветераните пътници като мен си помнят времената, когато, когато си купиш билет, очакваш да получиш и ядене, евентуално чаша вино, 20 кг багаж и това всичко се включва в цената. Но сега, когато е разделено ценообразуването, първо плащаш за билета, след това за багажа, след това за мястото и съвсем не сме далече, а, госпожо председател. Мисля си аз, че скоро ще имаме и такса за това да си платим за пилота, ако искаме да има пилот в самолет. И е, се страхуваме, че навлизаме в една джунгла от е, е такси, цени, е, и допълнителни такси. Затова е изключително важно да има прозрачност, за да има и възможност за сравнение и за по-ефективен пазар. За новия стандарт NDC, New Distribution Capability, ако трябва да искаш да пазаруваш в един супермаркет – би трябвало, ако използваш този стандарт, да можеш да виждаш само цените, които този супермаркет ти предлага. Поне това се случва сега. А с новия стандарт ще се събират подробности още за пътника и неговите лични данни, още преди той да направи е, резервация. Поставя се въпрос какво се случват с вашите данни. А, дали те отиват само до въздухоплавателната компания, от която купувате, или до всички други. Амадеус, например, е сертифициран и се надяваме, че те ще могат да се справят с новите стандарти и с новите предизвикателства. Вие също ще трябва да се справяте с тези предизвикателства. Ето ги сега на екрана. Това са предизвикателствата пред преразглеждането на две законодателни разпоредби. регламент 1008 е, е, от 2008 и 80 от 2009. Четирите предизвикателства, с които трябва да се справи законодателят, е първо да се запази пълен достъп до цените. Говореше се тук, че въздухоплавателните компании не обичат да дават възможност на потребителите да сравняват. Второ, трябва да се забрави и да се запази прозрачността на офертите и възможността за сравняване. Трето, трябва да се запази възможността потребителя да има избор как да си купи билета. Дали да е директно от въздухоплавателната компания или чрез канал за дистрибу... за продажба. Освен това, трябва да можем да се борим с дискриминирането спрямо потребителите на база на това къде са базирани те. Освен това, трябва да се запази ефективността на единното море, небе в Европа. Това е за мен едно от най-важните послания към вас. Благодаря много. Сега даваме думата на господин Стефан Панго. Заповядайте. Добър ден, госпожи и господа. Благодаря за тази уникална възможност да бъда днес тук. Казвам се Стефан Панге и представлявам In. Това е компания, която е базирана в Берлин. Ние имаме уникален опит по отношение на пласмента и разпространението на информация за билетите на авиолиниите. Нека да видим как точно се изглеждат нещата в момента. Моделът от преди 30 години вече се промени много. Е, имаме е, много различни е, платформи, компютърни системи от типа на Amadeus и други и същевременно компютъризиране на целия процес, включително и електронно дистанционно плащане на билета. Имаме освен това и е, е, базирани в САЩ е, е, е компании, които се занимават с е, графиците, разписанията, таксите. Това са ATPCO и OEG. В Брюксел също има базирани компании. Споменатия вече стандарта GDS за е на лице и в крайна сметка предложенията, офертите е, се е, е, предлагат именно по линия на глобалните системи за билети. Те предлагат услугите си да търсят, да резервират и така нататък, да издават билетите а, да кажем, вие решавате да вземете чрез Expedia по линия на GDS вашия билет и тогава Expedia получава парите, които заплащате дистанционно. Когато сте потребител, естествено сте изправен пред сложността на целият този модел – авиолиниите би трябвало да контролират целият този процес на разпространение, на дистрибуция. Това би било идеалното. Но моделът има съществени ограничения и недостатъци, защото на практика авиолиниите не могат да контролират всичко това, което се предлага от от името на техните авиолинии. Има много често допълнителни високи такси, които се налагат от съответните компютърни резервационни системи или онлайн travel agencies и авиолиниите не могат да ги контролират. Също време много често има така да се каже, цени all inclusive, които включват и услуги, които не се предлагат е, пряко от авиокомпанията, например настаняване на определено място, определяне на места и така нататък. Е, а всичко това вие би трябвало да го видите като допълнителен разход, ако се налагат допълнителни такси, а те се налагат преди да закупите билета. Е, но на практика вие нямате е, така, е, усещането, че ставате по-опитен, защото когато говорим за експириенс, за опит, е, би трябвало с времето да събирате повече опит, да ставате по-добър и така нататък. А тук става дума просто за липса на прозрачност, за налагане на различни цени, условия и така нататък. Нека да видим как изглежда следващия слайд. И така, нова е системата за разпространение. Имате, така да се каже, определени продавачи, които предлагат услуги, свързани с въздухоплаването и действия действащата в момента система е така наречената платформа е, на авиолиниите, която се поддържа от авиолиниите. И авиолиниите отговарят и за резервацията, и за продажбата на билети, и за предлагането на допълнителни услуги. Ако искате да пътувате до Нью Йорк, вие ще трябва да потърсите чрез тази система всъщност е, превозвачите, които предлагат именно по тази дестинация полети и след това да намерите свободно и в рамките на един прозрачен процес най-добрия полет за вас. И тогава вече по линия на този модел да се издаде и билетът. Имате много консултанти по отношение на пътуванията, така наречените trip consultants. Имате много допълнителни търговци, които действат съвместно с авиолиниите или паралелно на тях. И така, става дума обаче за един модел, който ние поставяме на основата на авиолиниите. Те са двигателят, те контролират нещата и предлагат възможности за всички. И при това положение ще има много повече постъпления за авиокомпаниите, ще има по-добро приемане сред потребителите по бързо на практика ще се стига до този модел за резервиране на полет. Е, в момента системата е твърде сложна. Е, много от е, хората са просто объркани и не знаят как точно да се ориентират в тези системи. И също времено би трябвало да се предлагат и по-справедливи такси и цени. Когато потребителят закупува дори и когато има определена търговска разлика в цените, които се предлагат от авиолиниите, тя ще бъде сведена до много по-малки размери. И накрая всъщност няма да има инвеститори, които ще могат да участват в разпространението на, авио, на услугите на авиокомпаниите и това на практика е голямото предимство, защото когато говорим за тази платформа, е, трябва да имате предвид, че на практика е, GDS е, се разглежда като една солидна, но прекалено голяма технология по отношение на пътуванията и а, ОТА също са твърде мощни, твърде силни и успяват да привлекат много потребители, макар че всъщност не предлагат най-добрите условия. Благодаря. Oui, mais vous étiez passé une donc on n'a même pas vu la minute de plus. Благодаря. Толкова беше интересно, че дори не видяхме как превишихте времето. Заповядайте последният оратор. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, че поканихте Skyscanner да участва днес. Само няколко думи за Skyscanner. Ние сме а, е, водеща глобална платформа за търсене за пътуване. Всеки месец обслужваме е, на над 70 милиона души. Работим с 1200 партньори е, в нашата платформа. Основани сме 2003 година. Имаме 1000 служители, ние предлагаме услуги за метатърсене, сравнение на цени и така нататък. Ние не сме резервационен агент. Нашите потребители купуват билетите си директно от авиокомпаниите. Ние смятаме, че услугите за сравнително метатърсене предлагат по-голяма прозрачност, като предоставяме информация, която може лесно да бъде сравнена. Това най-вече информация за цените ние комбинираме продукти от много доставчици, не само от а, един. А, нашите потребители могат да изберат най-добрата цена и да придобият колкото може повече информация, за да направят информиран избор. Ние предлагаме реклами на ниски цени а, и а, излагаме продуктите а, в зависимост от предпочитанията на клиентите. Моите колеги вече казаха доста неща относно историята и скорошното развитие на глобалните системи за дистрибуция, за настъпилите промяни, мисля, че не може да се отрече, че има значителна промяна в каналите за дистрибуция през последните 15 години. Промяна, която е водена от развитието на технологиите. Както вече казах колегите, Забелязва се ясна тенденция авиокомпаниите да си възвръщат пазарни дялове, пазарите, каналите за дистрибуция. Всичко това води до объркване сред потребителите, защото те а, не знаят как да сравняват различните продукти един с друг. С поглед към бъдещото развитие ще кажа, че новите технологии ще играят много важна роля. Възприемането на нови технологии следва да подобри достъпа на потребителите до е, информация. Ако поставим пътника в фокуса, Можем да видим, че хората търсят в множество веб страници, без възможност да сравняват. За това възможността за метатърсене според нас са важни. Една от големите теми е за прехода към мобилни устройства. Хората могат да резервират своето пътуване през мобилни устройства и мобилни приложения, за да може бизнеса да се справи с този преход. Най-вероятно ще трябва да положи доста усилия. Много е трудно да се покаже цялото съдържание на мобилната платформа. Без значение какво ще бъде бъдещото развитие, трябва да направим така, че потребителя да разполага с надежна и прозрачна информация. Отношенията между различните заинтересовани страни, моите колеги на панела вече а, обясниха. А, Правилото на Skyscanner като платформа за метатърсене е да бъде ефективен посредник, е, да насърчаваме конкуренцията на този е, пазар Помагаме на нашите партньори да подобрят своята позиция на партньори, за да могат да разберат къде е, се намират, какво искат потребителите и да си подобрят е, стандартите. Помагаме на нашите партньори да създадат собствена система за мониторинг. Даваме на нашите партньори е, обратна връзка за различни тенденции на развитие. поглед към потребителя ще кажем, че за нас Skyscanner най-важното е прозрачността. Нашите потребители ни вярват в цените, които показваме, защото не работим на, на комисионна, на За да продължим да бъдем успешни, ние като платформа за метатърсене, пък и потребителите, трябва да имаме широк достъп до всички възможности и до цялата информация, за да могат потребителите да направят избор. Необходим ни е пълен достъп до цялата информация, до цялото съдържание и наша задача е да представим на потребителя така, че той да може да я разбира. Наша цел е да запазим и да повишим доверието в пазара. Благодаря ви. Мерси beaucoup, месье Нолан. Благодаря, господин Нолан. Благодаря за е, спазването на времето. Сега давам думата на моите колеги. Госпожо Клуни, заповядайте. Благодаря. Благодаря на всички за изказванията. Много информация получихме, ще трябва да я и помислим. Определено сме съгласни, че трябва да има прозрачност е, и че потребители е в центъра. Искаме да бъдем в услуга на гражданите. Гордеем се с въздухоплаването в Европейския съюз правим така, че да има справедлива, лоялна конкуренция. Подходите са различни. Аз трябва ли да задавам въпроси или мога само да се изкажа? Разбира се, е, да, дайте мнението си и след това задайте въпроси. Първо, Коментарите, че няма достатъчно конкуренция в услугите по продажба на билети, това, което каза господин Ауърс. Очевидно, има нужда да се направи нещо. Смятате ли, че трябва да има повече компютъризирани системи за резервация? Какво можем ние и комисията да направим? Комисията каза, че няма да разследва жалби, но все пак какво можем да направим – дали трябва да се преразгледа кодекса за поведение. Той датира от 2009 година. Толкова много неща са се променили от тогава, толкова много нови варианти и опции има. Вероятно, трябва е, да се следи непрекъснато. Какво можем да направим ние за регулиране на пазара? Необходимо ли е да се намесваме, да го регулираме? Примерно, господин Пинго, като отговаряш за нови начинаещи компании, може би имате мнение за това. Какво, каква подкрепа ви е необходима, включително и за финансиране? Да, веднага ще дадем думата на нашите гости. Кой иска да започне? Заповядайте. Благодаря, благодаря за въпроса. Да, необходима е регулаторна рамка, за да може да няма такава възможности за нарушения. няколко стотин за въздухоплавателните компании и туристическите агенции. Те са свързани е, с различни компа... въздухоплавателни компании, които предлагат също услуги и ако те могат да ги предлагат на по-низки цени, това ще е от полза за потребителите. Ние искаме да няма дискриминация от страна на компютъризираните системи за резервация. Monsieur Pingo, vous реагира? Euh, uh, Господин Пинго, може ли да реагирате? Да, благодаря. Това, което правим ние, може да го направи всеки. Въздухоплавателните компании предоставят своите системи за интерфейс, за връзка с тях и всеки може да влезе във връзка. Разбира се, е, връзките са различни, но всеки може да се свържи с е, тези компании. Проблема, както казах, е да наберем средства. Никой не искаше да инвестира в нас. А, ние се обърнахме тогава към а, авиолиниите. А, те с удоволствие бяха готови да се присъединят към подобна платформа. Така че, е, да, има проблеми на пазара. За нас основният проблем беше възможността да получим налични средства. Имам ли ограничения във времето? Може ли да ми дадете часовник, за да следя? Ако трябва да правим сравнения, Боб Крандън преди 20 години, е, управителен директор на възоплавателна компания, каза, че проблема в нашата индустрия е много прост. Ако искам да намеря най-ефтината цена за този часовник в Нью Йорк, трябва да посетя 2-3 хиляди магазина. А когато отидеш в тър... туристическа компания, отиваш там, това беше преди времето на интернет – отиваш и получаваш пълно сведение за наличните цени на едно място. Технологиите се развиха от тогава. Ето, двамата ми съседи отляво са именно провайдери по интернет и те допринасят за повече прозрачност в индустрията. Въздухоплавателните компании обаче не се борят за прозрачност. Те нямат желание да е лесно да се правят сравнения. Именно един такъв ефект е и разбиването на, разли... на различните компоненти в цената на билета когато няма прозрачност, въздухоплавателните компании могат да наложат, т.е. компютъризираните системи е, и глобалните системи за дистрибуция могат да наложат е, каквито си искат е, цени. Сега интересно ми е защо Луфтханза слага, примерно, такса за дистрибуция 16 евро. На пазарите, където Луфтханза доминира, това не се отрази на търсенето. Въпросът е, ако има повече е, компютъризирани системи за резервация, това ще помогне ли да има повече прозрачност? Ще помогне ли на потребителя? Защото е, точно тук е, липсва прозрачността. Ако има повече конкуренция, сигурно ще има повече прозрачност. Както казах, тези, които предоставят услуги посредством новите технологии, допринасят за прозрачността. Тоест, отговорът е да. Но също времено моите съседи от ляво казаха, че имат проблеми да стигнат до финансовите пазари и да финансират своя бизнес модел. Защо? Защото маржовете в момента са микроскопични а, инвеститорите искат да инвестират там, където и не биха искали да инвестират там, където има твърде малък марш за печалба. Господин Вин Ванденкамп. Благодаря. Обикновено говоря на нидерландски. Европейският парламент все още не е започнал да работи по досието. То е много сложно, непрозрачно. И затова ще попитам господин Ауърс какво мисли. Създаването на е, системите е, е, на практика бе дел на самите е, авиокомпании, но сега те е, установяват, че тези компютъризирани резервационни системи са станали толкова големи, че те самите не могат е, е, да се ориентират в тях. И защо на практика не отворите, така да се каже, системата, за да дадете възможности на повече хора да разработват компютъризирани системи. Добре, говорите за тази такса от 16 евро на Луфтханса, но вие говорите най-вече за така да се каже, за доставчиците, които трябва да платят тази такса. Но ние плащаме като потребители веднъж на вас, а след това плащаме и таксата на Луфтханза. А, господин Пенчо, вие е, всъщност е, говорите, така да се каже, за Амадеус е, и вие ли сте, е, така да се каже, представителя на Амадеус? А, а, господин Нолан, Скайскенър, вие не сте ли дъщерно дружество на Амадеус? Не. А ние говорим тук в Европейския парламент за отворени пазари, за е, конкуренция, лоялна и така нататък. Но добре, е, Амадеус е чудесна система, но е много голяма. Е, има е, концентрирана много пазарна мощ в е, Амадеус. И така, Европейската комисия задълбочено работи, щателно, доста дълго продължават нещата, изчакват се по някои избори е, и други събития. Така че много години може да продължи процеса. И господин Пинго всъщност най-вероятно ще се опита по някакъв начин да отвори вратичката, но как ще решим нещата, като имаме предвид и ята? Благодаря. Вие ще отговорите. Да, благодаря за отговорите. Имаше много елементи е, е, за въпросите. В тях имаше много е, елементи. GDS не е само система, това е, NDC е, е, е стандарт, е, да. Ние на базата на този стандарт всъщност успяваме да обхванем, така да се каже, нещата на пазара и да ги приведем в съответствие с нормите. Ние не говорим за пари. CRS е, е, са е, много големи, те експандират в днешно време и същевременно се заплащат много големи такси. Само около 10 евро, да кажем, се падат на пътник, докато в действителност таксите са много по-високи. И аз не бих казал, че таксите са много високи за пътниците, но като цяло те са действително много високи и една голяма част от тях се плащат от авиокампаниите. Вие говорихте за това, че има продяжба на е, е, дялове. Да, е, това е част от процеса на разширяване на влиянието на някои от системите. Всеки може да се свържи с IG, Lufthansa Group и така нататък. Е, но това е, не е непременно е, част от налагането на много високи такси. Не става дума единствено за техни... не, търговски въпрос, а става дума и за технически и технологичен въпрос. Хората трябва да са наясно, че така, е, прекомерните е, такси е, са свързани и с въвеждането на нови технологии, нови модели. Да, съм съгласен с вас, е, че е, е, много често се заплаща именно от потребителя таксата на скейсканър, така кажем. Но това е и, така да се каже, неизменна част от този доста успешен модел. Господин Фантекамп, вие направихте едно прекрасно обобщение на е, еволюцията е, на цялата индустрия, за която говорим през последните десетилетия. Действително чудесно резюме. Е, GDS бе създадена от авиокомпаниите. Това бяха авиолинии на е, европейския пазар, но е, междувременно е, тези глобални системи почнаха да стават много големи и до голяма степен не неутрални. След това през 1989 година това, този процес бе прекъснат, но се създане е, регулаторна рамка, която е, също надхвърли необходимите рамки. Е, междувременно започна едно бързо развитие на технологиите. Така че се загуби контрола върху глобалните системи. И освен това, до голяма степен за компютърните системи заместиха заплащането в брой. Как е, ви са обаче разходите за потребителя? Какви са е, за е, тези за авиокомпанията, за дистрибутора? И този, който в крайна сметка е готов да плаща повече, той ще спечели и потребителя. Платформите, които се предлагат от авиолиниите, са също част от цялата тази система, за която говорим. Е, има платформа на Луфтханса, да кажем, е, която съществува наред с всички тези е, GDS по отношение на офертите за полети, по отношение на справедливата то предложение за полет, което се предлага на потребителя това също е част от решението, но ние трябва да обхванем цялата технология, цялото технологично развитие. Ние е, го споменахме в моята презентация във връзка с Амадеоси. Е, но в крайна сметка всички тези е, глобални системи е, трябва да стъпят върху техническия стандарт MDS и това е част от дистрибуционния процес. Е, е, това трябва да се запомни. Моето предложение е сериозно, госпожо председател. Ако е, вашата комисия някой ден се изправи пред, така да се каже, проблема да проследи какво се предлага по платформите и всичко останало, ще трябва да се съобрази и с техническия стандарт NDS. Благодаря, благодаря и на вашите предложения. Става дума и за подготовка. След като получихме толкова добри обяснения. И имам един последен въпрос към вас, господин Орс. В ИАТА вие представяте всички компании, и малките, и големите. Но когато си въздухоплавателна компания, има значение къде се намираш спрямо това колко си голям. Но задължително трябва да се ползваш от кандалите за продажба на билети. И а, големите компании в такъв смисъл имат капацитет да осъществяват тази дейност те сами. И за по-малките ще им бъде изключително сложно да правят това. Те имат нужда от е, посредник. И въпросът ми е. Казвате, че някои големи въздухоплавателни компании са въвели допълнителни такси за билетите си, които продават без посредници. А тогава какво да правят малките? В такъв случай те така или иначе плащат на посредници и се получава проблем. Ще ви отговоря на френски. Новият стандарт NDC е за всички и е много егалитарен и за големите, и за малките. Тук няма да се получи клуб на големите. 60 въздухоплавателни компании вече са сертифицирани по този стандарт. Тоест, са разработили е, възможността да предоставят билети по стандарта NDC, т.е. по електронен път. Тук не се търси посредник. А, е такъв, че той може да се използва и от авиокомпаниите, и от е, туристическите агенции. Просто той предоставя различни економически условия за въздухоплавателните компании. И ключовия момент е, че се избягва посредникът. А, въздухоплавателните компании в момента разчитат в огромна степен на туристическите компании и други посредници, за да могат да осъществяват своята дейност и да продават билетите си. А сега имаме възможност да осъществим подкрепа извън глобалните системи за продажба. Агенциите казват, защо чак сега излизате със стандарта, той е готов от 3 години. Ние сега го предлагаме за използване. Господин Панго. Въпросът е не да се премахнат посредниците, а да се създадат нови канали, които да са устойчиви. Тоест да има други продавачи, които не са традиционните, които могат да продават полети доста пари струва, за да се кредитира една агенция в ИАТА, но ако ви имате онлайн магазин и искате да продавате билети, в днешно време има технология, но тя е доста комплексна. Ключовата дума е следната APIs. Това са трите важни а, а, думи. Не NDC, EasyJet, Eurowings и така нататък. Всички нискотарифни компании с а, MPI, работят с MPI, който може да се свържи с тях, го прави от 10-15 години. Те следват този модел те използват стандартите, които им позволяват да направят дизайна на този MPI. NDC позволява на авиокомпаниите да продават своите билети, но не за това става дума. Става дума връзката да бъде от различен тип. Not exact. Pense... Абсолютно точен е анализа ви. 240 са членовете на Аята и само 20 от тях имат всички възможности да инвестират в глобална система за дистрибуция. Много от е, въздухоплавателните компании се обединяват в, е, на регионален е, принцип. Благодарение на това имаме много повече връзки. В Штатите случаят не е такъв, например малките и средни компании не е сигурно, че ще могат да отделят средства да инвестират в един нов стандарт. Стандартът от една страна, но в веригата на продажби има цяла система от предприятия, гише на предна линия, обслужващи дейности и така нататък, което из, из, изисква сериозни инвестиции. А ползите са единствено пазарът да стане по-прозрачен. Господин Нолан, вие искате ли да коментирате? Yes, I mean, I think, I think, those points are, are absolutely fair. You know... Да, да, наистина разработката на нови технологии е свързана с значителни разходи. Мисля, че трябва да се намерят решения. Аз не знам къде, е, къде са тези е, решения, за да се обслужат клиентите, да се създаде прозрачност, за да може всички актьори да участват. Благодаря е, на всички наши гости. Сега е, овации за е, първия, за участниците в първия тур. Allez, nous continuons. Et je vais inviter... Продължаваме. Каня сега участниците в е, втората кръгла маса. Заповядайте. Alors, je vous les présente. Нека да ви ги представя. Добре дошли. Представител на Федерацията на европейските е, пасажери или пътници, господин Круйт. Представител на Асоциацията за европейска технология и услуги за пътуване, господин Кленер. И господин Дюзарт, е, заместник е, ръководител звено в генерална дирекция МУВ. Темата е неутралност и прозрачност. Има конкуренция между авиокомпаниите и другите компании, които предоставят билети в момента авиокомпаниите като че ли се явяват препродаващи собствения е, си продукт, т.е. собствените си билети. Сега се появяват и нови участници в тези процеси, особено онлайн, посредством е, компютъризираните системи за резервация с английското съкръщение CRS – Въпросът е какви трябва да бъдат правилата, за да има една здрава конкуренция. И е, да има ползи в края на кращата за потребителите. Защото ние искаме да правим законодателство за нашите граждани. Е, видяхме, че има въздухоплавателна компания, която налага такси върху а, билетите си, въпреки че не използва посредници. Луфтанза бе цитирана в първия кръг на обсъждания. Независимо от това, билетите им са по-ефтини, отколкото тези предлагани по компютъризираните системи за резервация. И в момента ако, мисля, че ако една авиокомпания разработи система за продажба на билети, тя също би трябвало да се счита за компютъризирана система за резервация и да бъде регулирана по същия начин. Затова съм много доволна, че ви виждам тук защото така можем да зададем един е, истински въпрос, т.е. защо Европейската комисия от 3 години се бави с е, разглеждането на предложение за е, кодекс за поведение. Какво правят те? Защо? Какви са ви съображенията, би попитал европейския потребител? Понякога ни е, се казва, че кодекс за поведение е много устарял и също трябва да се преразгледа добре. Ако е устарял, значи не трябва да се прилага. И след като е устарял, защо не се преразгледа? И е в такъв смисъл, в е, втория тур на обсъждания е добре да излезем и с конкретни предложения. Нека. Нека да започнем с е, мненията на потребителите. Седем минути. Имате така, обявяват повелителите на времето. Заповядайте, господин Корито. Благодаря, госпожо председател, за поканата. Ще говоря от името на Европейската федерация на пътниците. Не се зарежда още втория ми слайд. Европейската пътническа федерация е организация, която има членове в 21 европейски държави, 38 организации членки. Има основани сме 2004 година. Ние представляваме гледната точка на пътниците пред различни европейски институции. Става дума за пътници във всички видове транспорт, сухопътен, въздушен, морски. Това са държавите, в които работим. Няколко думи за мен. Аз се казвам Ариан Кройт. Аз съм член на борда на Европейската пътническа федерация. А, като по професия съм, съм менеджер. Какви са нуждите на пътниците? Много е просто. Пътниците имат нужда от надежна информация за три неща. Разписанията, разходите, които са различни от цената и от надежда информация за това как да направят своята резервация. Преди да тръгне да пътува, всеки пътник иска да е, разбере как, какво е разписанието, какви ще бъдат неговите разходи и как да направи своята резервация. Действителността е следната. Информацията информацията за разписанията на а, авиолиниите не е а, пълна. Следващата седмица ми предстои пътуване до Осло, едно лесно а, пътуване. Мога да отида в Кайлен и да се информирам какви са а, полетите им на ден. Мога да отида в САС и да направя същото или да проверя на множество вебсайтове, където ще бъде дадено разписанието на повечето авиокомпаниите. Казвам, а, повечето, защото понякога Ryanair, EasyJet и други такива компании не са включени по на, неясно какви причини, така че ви трябва да продължите да се информирате за възможните альтернативи. Ситуацията още повече се осложнява, когато заговорим за разходите. Разходите не са а, идентични с цената. Всички сме виждали реклами, може да летите за ериси колко а, и това са цени, които изобщо не отговарят на действителните много по-низки се. Няма прозрачност по отношение на разходите. Имате допълнителни такси. Тоест, аз като пътник трябва да плащам допълнителни такси, които не са включени в основната цена. Например, допълнителна цена за багажа. Понякога това е допълнителна цена за 10 кг, 20 кг, 23, може да бъде 30 кг багаж. Вие трябва да направите цялото това проучване, колко трябва да платите за багаж понякога багажа е по-скъп от пътника, се оказва. Поне повече трябва да платите за багажа, отколкото за а, човека. А, следват така наречените допълнителни разходи за резервации в Холандия много хора плащат през една система, наречена Ideal. Ако бългиец иска да плати през холандски вебсайт, той няма достъп до холандската система Ideal и трябва да плати допълнителна такса. След, е, трябва да се платите така наречените е, скрити разходи. Истината е, че хората не пътуват от летище до летище. Повечето летище са на а, безумни места. Те трябва да се предвижат от там на друго място. Когато а, искам да пътувам до Осло. Аз първо трябва да се предвижа до а, летището, от което ще тръгна, с влака, с колата или така нататък. Долу-горе знам какви са а, разходите ми. След което пристигам в Осло, аз нямам работа на летището, трябва да отида до някакво друго място в едно от преградията на Осло а, как да продължа. Мога да продължа с такси, което най-вероятно ще бъде много скъпо. Мога да тръгна с автобус, къде обаче е спирката на автобуса. Как ще платя за автобуса в Осло? Не знам. Мога да се кача на влака или два влака има от Осло. един е много хубав, но много скъп, много е комфортно, чудесно е. мога да взема и влака на държавната компания. Този влак е по-ефтин, по-малко удобен и така нататък. Как обаче да разбера какви са тези мои скрити разходи, защото те съставляват всичките разходи за моето пътуване? Не само полета, всичко останали разходи. Какво бихме искали да имаме ние пътниците? Първо, информация от всички авиокомпании. Лесен достъп до тази информация. Къде да направим резервацията? Къде да намерим информацията? Със сигурност искаме е, прозрачност на разходите, да знаем за какво, колко е, ще платим. И искаме е, да няма разлика между различните канали за резервация, това, което прави Луфтханза, е много лошо. Ако Европейската комисия не ги изпред, това ще се разпространи. И четвърто, искаме да информация за нашите права като пътниците. Наблюдаваме, че е, е, Европейския парламент е много активен по отношение на пътническите права, но колко души ги знаят. Ако аз е, направя резервацията си с агенция, на кога трябва да, се, да подам оплакване на агенцията или на авиолинията? Тоест хората трябва да бъдат информирани за техните права и за това как да се възползват от тези си права как да ги предявят. Освен това, както казах преди малко, трябва да има информации за пътя след летището. Тази информация не се предоставя от цялата авиоиндустрия. Не знам защо. Благодаря, че си спазихте и времето. Сега давам думата на втория ни оратор, господин Гример. Заповядайте 7 минути. Президент, uh, uh Благодаря, госпожо председател. Uh, това за мен е един носталгичен момент. Е, след е, немалко години за последен път всъщност се явявам пред публика. Това е последното ми публична изява, е, тъй като в бъдеще ми предстои смяна в функциите и така представлявам ЕЦА, това е Европейската асоциация на пътническите и тех... така, агенции, които предлагат определени технологии. Всъщност става дума най-вече за етичния кодекс, с който разполагаме, защо се нуждаем от него, какви са различните въпроси, свързани с изпълнението в бъдеще. Господин Фандекамп преди малко заяви, че стана въдума за, в крайна сметка, за агенциите, които създадоха компютъризираните системи CRS да, по този начин ние искахме да подпомогнем въздухоплавателната индустрия, да засилим конкуренцията и конкурентоспособността и да обслужваме по-добре и пътниците. И по тази причина се създаде кодекса на поведение на CRS освен това, при създаването на кодекса тези агенции или компютеризирани системи всъщност вземаха доста голям дял на пазара. Те имаха пазарно надмощие. Желанието бе да се отвори пазара за повече конкуренция, за повече избор при закупуването на полети и билети и за намаляване на цените за потребителите. Е, е, е, в Обединеното кралство се създаде агенцията Инфрата, една компания, която всъщност също започна да участва много активно в нашата работа не е прякото разпространение всъщност в този случай е, е ефективен път за решаване на проблемите. В Германия, в Австрия, Имаше немалко жалби и искове за представяне на доказателства за това, че се налагат определени допълнителни такси и се стигна и до съдебни производства във връзка с непрозрачните действия. Така че се налага регулиране на пазара. Това стана ясно за всички участници. В е, някои случаи е, става дума за регулирани услуги, в други случаи за нерегулирани е, услуги, които се предлагат по различни дистрибуционни канали. Но много важно е, естествено, да посочим, че около 50% от е, е, продажбата на билетите става на практика е, кос, директно в Европа към момента, независимо от наличието на много посредници. Говорихме за допълнителните такси които представляват един симптом на по-голям проблем. и проблема е свързан именно с тези канали, дистрибюторски канали, при които много често става дума и за дискриминиране на съдържание. И е, в крайна сметка е, е, трябва да си зададем въпроса кой е този, който решава в крайна сметка какво съдържание именно ще се разпространява по един определен дистрибуционен канал. Потребителят обаче е решаващият фактор, който в случая, в който е, е, установи, че не е, получава добро обслужване от един канал, от един дистрибутор, може да премине към друг. Така че пазарът отново е движещата сила, който тласка конкуренцията и развитието на дистрибуционните платформи. Дискриминация на каналите, в крайна сметка, води до необходимостта от взимане на решения, тъй като до голяма степен пазара се владее от няколко големи авиокомпании. Те са в състояние да е, налагат своите е, водещи позиции, включително и каналите за е, дистрибуция. Когато става дума за подбор на непряк закупуване е, на билета, в крайна сметка пак потребителят взима решението. Той има възможност да се обърне пряко към авиокомпанията и нейната веб страница или да използва посредник. Ето тук е, виждате е, отразени е, жалбите, и е, съдебните искове е, във връзка с допълнителните такси, налагани от Луфтханса Имаше, е, така да се каже, е, критични е, изказвания и тук. Преди около 3 години комисията анализира тези начини за продажба, които бяха предмет на съответните жалби, но в крайна сметка е, се стигна до извода, че до този момент е, е, влизането в сила на някои от правните актове в тази връзка се оказаха абсолютно безрезултатни. Може би комисията би могла да преосмисли решението си за неефективността на законодателството в тази сфера и трябва да прегледа още веднъж повода за внасяне на тези съдебни искове. Е, каквото и е, да го наименование да подберем, в крайна сметка е, кодекса на поведението трябва да има предвид правомощията и мощта изобщо на дистрибуционните канали, които през последните 15 години се разпространиха с голяма скорост, необходимостта от е, неутралност, прозрачност, достъп до информация, е, която те трябва да предлагат и същевременно е, трябва да се създаде правна сигурност и за всички участници на пазара, не само за дистрибутори и авиокомпании, но най-вече за потребителите. Но... Благодаря. И последния оратор. Господин Дюсер, 10 7 минути имате. Благодаря. Винаги е удоволствие да се явявам в вашата комисия. Сега разглеждаме една тема, която вълнува всички ни. Искам да коментирам регламент 80 от 2009 за кодекса за поведение. През 2015 комисията пое ангажимент да направи оценка на този текст, заедно и с много други. Те е, регулират и прозрачността на цените. През октомври 17 публикувахме пътна карта според е, първите ни анализи и намеренията ни за е, преоценка. В момента се провежда публична консултация до октомври 2018. Констатациите от тази е, публична консултация са на базата на заключенията, които направихме от оценката. Очакваме коментари от заинтересуваните страни през март 2019 година. Комисията ще излезе с заключение от оценката. До тогава няма да има възможност да обсъждаме един нов текст с вас. Очевидно това ще се случи през, по време на следващия мандат на парламента. Две е, възможности ще има след заключенията. Комисията или ще заключи, че текста отговаря на нуждите спрямо това как е, регулира пазара и няма нужда да се променя или напротив ще се търси е, възможност да се преразгледа текст. Не мога да направя заключение от консултацията, защото тя току-що започна. Но от е, дискусиите тук и от първите ни обсъждания с представителите на този сектор ни се струва, че има няколко основни моменти за дебат в бъдеще. Първо, възможността да има свободен избор за каналите за продажба на билети. Второ, ясно е, че всички заинтересовани страни, всички оператори следва да бъдат подложени на едни и същи правила – да няма изключения от е, кодекса за поведение. И ако има такива изключения, да се види какво трябва да се направи. Това е принцип, от който много се интересуваме. Трето – това, като се коментира и тук, потребителят е в центъра на цялото внимание на комисията. Разнообразието на каналите на пазара всъщност се диктува от възможност от това потребителят да има възможност да прави избор между различни цени. Член 5 от настоящия регламент изисква от дружествата да излязат с кодекс, в който да има мерки за преодоляване на дискриминацията. Ще се направи те първа оценка и ще се обсъдят тези разпоредби. Не трябва да забравяме, че оценката на кодексите за поведение на авиокомпаниите е, е в ход. Е, е, има също желание да се направи една система, която да даде максимална възможност за конкуренция и да преодолее опитите да се направи, да се затрудни възможността за сравняване на цените. Продължаваме с консултациите в това отношение и разбира се, сме открити за всички предложения. Благодаря. Започваме сега с дискусиите. Госпожо Клун, вие ли искате да започнете? Заповядайте. Благодаря. Благодаря за презентациите. Въпросите ми може би ще са същите като преди малко, но ще се опитам да задам по-различно. Комисията. Имаше жалби от доставчици на услуги срещу определени авиокомпании големи авиокомпании заради 60 евро допълнителна такса. Тази жалба е отправена и към други две авиокомпании. Защо не използваме сега съществуващия кодекс за поведение? защото вие казахте, че ще има път на карта 2019 година. Този парламент вече няма... ще прекрати своята дейност за известно време. Всичко това ще отнеме много време. 2019-2020 може би ще заработи отново нашата комисия. Коми... Е, технологията напредва много бързо и най-вероятно тази такса ще започне да се начислява и от други авиокомпании. Потребителите ще трябва да продължат да плащат, не знам. Наистина сме загрижени. А, искам да ми обясните защо не сте можели да действате при настоящия кодекс за поведение. Кой плаща тази надбавка, тази допълнителна такса? Потребителя или кой, за да има прозрачност? Това буди загриженост а, у нас. Друг, друг дебат би могъл да бъде дебат за летищата и за таксите, които те начисляват. Това са сега неща, които не са ясни за потребителите. Потребителя ли плаща La parole est à vous. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички участници в дебата. Колегите сигурно си спомнят. Аз не съм чак толкова отдавна в парламента. Но темата силно ме интересува, защото тя е от интерес на потребителите. Трябва да има прозрачност в цените на едно пътуване. Липсата на конкуренция стимулира нарастването на цените. Ние сме в единен пазар, в цифровата епоха, така че трябва да има възможност да се осъществяват онлайн сравнения на цените. Въпросът ми е колко потребители е, имат възможност е, да го правят и колцина от тях са наясно, че плащат допълнителни такси. малко е, са наясно, но има и също едно голямо мнозинство, които не са. Сега разбирам, че комисията ни казва, че от тук нататък в рамките на две години и повече ще се направи разглеждане на кодекса за поведение, но а, ние не можем да чакаме докато се появи нов кодекс, за да се решат всички тези проблеми. Три ясни въпроси имам към комисията и очаквам отговор. Защото ако е необходимо, може да получи и писмени отговори. Какво ще направи комисията, за да е сигурно, че се спазват съществуващите разпоредби? До тук не мислите ли, че липсата на действие от страна на комисията може да се тълкува като подкрепа на подобни практики за потушаване на прозрачността. После това може да е прецедент за всяка друга услуга. Второ, какви конкретни мерки ще предприеме комисията, за да могат пътниците да използват обслужване от авиокомпаниите, без това да е свързано непрекъснато с допълнителни такси. В края на кращата Милиони са потребителите, които са засегнати и които губят пари. Къде отиват тези пари? В джобовете на компаниите. Ние трябва да защитаваме правата на потребителите. Благодаря. Аз искам да коментирам следното. Много ме изненадва бавността, с която действа Европейската комисия. Не мога да разбера защо три години а, вие сте направили оценка на една жалба. А, още от 2009 година отхвърлили сте. А, става дума за действията на Люфтханза. От... Решили сте, че не е законна практиката. Казвате ни, че кода за действие за поведение е устарял, че трябва да се преразгледа и други такива приказки, но нищо. Така че има някакъв основен проблем. Защото когато е, гражданите е, се обърнат е, към правата на, си на потребители, се обръщат към нас и ни питат какво правите. Три години комисията нищо не прави. Ние в нашата комисия защитаваме основния принцип на цифровата технология, а именно неутралността. И взаимоотношенията между авиокомпаниите и е, компютъризираните системи за е, резервиране, смятате ли, че тези взаимоотношения се базират на така една честност? Второ, подаване на е, жалби. Е, още от 2015 е имало е, такива жалби срещу Луфтханза. Защо е, три години не сте направили нищо. Какво правите и по отношение на тези възможности за продаване на билети онлайн? Какви мерки и с каква скорост ще предприемете, за да се преразгледа този кодекс, който вие лично казахте, че е остарял. Е, не може да казваме, че е остарял и да не се прави нищо. Това е така много основен проблем. Ако няма други въпроси, давам отново думата на нашите гости. С кого да започнем? Представителя на Европейската комисия. Нека да ви чуем. Е, така, вие сте един от тези, които работят за Европейската комисия. Благодаря за тези толкова директни въпроси и отговорите ми ще бъдат директни. Що се отнася до жалбата срещу Луфтханза и наложената допълнителна такса, да, разглежда се известен доста дълго време текст, просто защото е много сложен казуса. И комисията излезе с няколко предварителни заключения. И сега се разглеждат възможните действия. За момента нямам, не съм упълномощен да коментирам повече. Oui, merci. Concrètement, sur la question de Madame Clune, uh, so you were asking who pays the price. Well, Evidently, you've answered your... Да, по въпросите свързани с потребителите на госпожа Клун. Ние знаем, че става дума не само за превозвачите в Германия. Има и други, които последваха този пример, но повече от 3 години, както казахме, мина от както комисията направи анализ и започна да проучва жалбата. приблизително половината от е, е, билетите се продават от посредници. Е, и е, таксите е, се налагат е, върху различни услуги, свързани с самия полит. И става дума за натрупването на едни солидни печалби, повече от 3 милиарда за въпросните години, в които на практика комисията реши, че няма нужда да действа. Не става дума само за Уфтханса, става дума и за други авиокомпании компании. И мога да ви кажа, че негативният ефект върху потребителите действително е огромен. Yes, I think it's quite right. Is... Да, е, това е точно така. В крайна сметка потребителя плаща тези допълнителни е, такси. Ако сравнявате е, цените, които пряко се налагат от Луфтханза на потенциалните купувачи и посредниците, ще видите, че в някои случаи е, закупуването без посредник при Луфтханза е по- е, е, изгодно за потребителя. Не всеки потребител може да се ориентира толкова бързо, не всеки е така ловък. Е, при всички положения не бива да забравяме е, потребителите, които в крайна сметка не могат да работят добре с интернет, не се ориентират в тези е, компютеризирани технологии и системи за продажба на билети. Още Извинявай. някой има ли въпроси? Аз имам още един въпрос. Pas satisfait de la réponse de la Commission Non, mais, je, mais c'est pas, pas contre vous, monsieur Дюсар. Mais... Аз не съм против вас, е, господин Дюсар, представителя на Европейската комисия. Казвате, че не можете да отговорите на въпроса, защото това не отговаря на вашата позиция и заплащане. Но все пак ние имаме право на отговор. Ние сме представители на гражданите. Ние трябва да можем да им отговаряме те лично не разбират какво се случва. Ние искаме да има прозрачност. Така че, господин Дюсар, много искам да си помислиме какво можем да направим с Европейската комисия. Във всички случаи, благодаря, че присъствахте. Благодаря и на господин Кленер и на господин Круйт. Овации за нашите гости.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 Allez, nous continuons notre programme. Merci à vous. Продължаваме. С точка 14 доклада на господин Зиле. Благодаря, че отделихте време да отложим вашата тема. А сега и добре дошла на едно малко момиченце до госпожа Вил. Как се казваш? Ками? Ела, заповядай тук. Ела да председателстваш с мене. Пара, пара, пара. Мадам Vieux, ел peut venir à côté de moi? Госпожо Вю, вие позволявате ли да, да стои тук? Tu as quel âge, Camille? 10 ans et demi. 10 ans et demi. На колко си години? 10 и половина. Готова ли си? Не, отговаря моята съседка. Prête ли? Oui. Là, elle est prête. Très bien. Allez, hop. Ето сега сме готови, започваме. На микрофона казваш Добър ден, господа и дами и господа депутати. Започваме. Не знам а, дали а, е, ще разберем всички вашия доклад, но нека да започнем с темата лек автомобилен транспорт. Мадам Кочер. <laughs> Уважаема госпожо председател, уважаема госпожице, автобусните превози са едни от най-успешните в Европа и засягат е, е, много потребители, тъй като пътниците е, ги ползват много често в различни краища на Европа и са заинтересовани от качеството. времено. Сега е, комисията е, прави предложението за отварянето на е, пазара, за либерализацията, така че, така да се каже, да се позволи един добър каботаж, само че по отношение на пътниците и в автобусния превоз. Ние разбираме много добре, е, заедно с екипа, е, с който работихме, си давахме сметка, че става дума за сложна задача, става дума за много предприятия, за много заинтересовани страни, които са засегнати. Е, срещали сме се с докладчиците в Сянка, го разговаряли сме дълго и често, за да намерим добър компромис. И <clears throat> Колкото и да е сложно, на нас много ни се ще да намерим един добър положителен резултат. Ще се опитам да обясня в какво се изразяват основните промени е, по предложението на комисията, които е, предлагаме. Първо, е, промяна по отношение на разстоянията във връзка с включването на превозрачи от други страни. Става дума за е, едно разстояние от 100 км, което предлага комисията. Обсъждахме, е, но и някои допълнителни е, мерки. Изменение 26 а именно една допълнителна мярка, която все пак ограничава в известен смисъл достъпа до пазара, като се има предвид най-вече близостта, да кажем, до градски център и така нататък. Тук е, е, става дума и за някои е, вече налични договори за обществени услуги. Е, същевременно в голяма част от случаите става дума вече за е, отпуснати субсидии. Е, тоест, включването на превозвачи в други страни означава на практика и кръстосано, така да се каже, трансгранично прехвърляне на субсидиите. Държавите членки време би трябвало да запазят възможността си в някои случаи все пак да кажат не и да не доп... позволят достъп на задграничния превозвач до определени отсечки и до определени е, линии, е, е, тъй като да кажем, има някакви повишни интереси, които засягат съответния регион или съответния град, община. В много сектори в Европа се говори най-вече за обществен интерес. От това засяга най-вече публичните съоръжения, обществените услуги. И всичко това естествено е една голяма и сложна структура, е, която се управлява от различни обществени е, органи и държавни компетентни органи. И още едно изменение изключване на а, е, а, градската зона. Тоест, ние не бихме желали а, новата възможност да засяга именно градски ките центрове. Е, да, добре, отваряме пазара, но това не означава, че отваряме е, именно това, което наричаме сърцевина на града, градската е, зона. Това, в крайна сметка, би могло да бъде уредено по линията на съответните законодателни промени. Е, опитваме се същевременно да поставим и малко повече бариери по отношение на злоупотребата е, е, с пазарно положение. 28-36 изменение поставят определени ограничения във връзка с твърде големите пазарни участници и концентрацията на пазарна мощ преобладаващо дял на пазара, да кажем, е, е, тук е, се има предвид най-вече това. Търсим решение именно на тези проблеми, за да избегнем една доминиране на пазара от определени превозвачи. И също времено автобусните е, гари, автобусните е, терминали, е, които много често са частна собственост, не би трябвало да се предоставят тук така на един превозвач, който дори да има сключен договор по линия на обществените поръчки и всичко да е преминало коректно, не може да ги ползва след като са частна собственост. Комисията не поставя въпроса за регистрацията на автобусната компания, да кажем, но след като около 6 месеца се опитвахме да водим някакви предварителни разговори и предлагахме един 6-месечен период именно за договаряне на всички тези условия, включително и във връзка с установяването и регистрацията, стигнахме до някакво решение. Ако превозвачите е, не са съгласни с едно решение на е, компетентните органи, естествено е, те и не желаят да се установят в другата страна, тогава естествено няма да получат съответната отсечка. В никакъв случай не бих искал да отлагаме нещата в рамките на пакета за мобилност 2. Е, струва ми се, че е, при всички положения ще трябва да продължим е, по това досие експедитивно, така че да намерим едно добро решение. Благодаря, господин Зиле. Много ясно, много информативно. Ясно ни е къде ще бъдат предизвикателствата. Господин Дегранде Паскуал. Eh, Благодаря, госпожо председател. Поздравява бъдещата председателка на Комисията по транспорта също така. Я да видя в кой микрофон да говоря. Колегата вече говоря за това какво искаме да постигнем в дебата. Няма нужда да се обосноваваме. Ако може да се отправя критиката, тази критика е към комисията, защото комисията доста късно ни представи А, предложението. Комисията знае, че тази година е сложна, знае, че има национални интереси, лични интереси и така нататък. Всичко това се преплита в тази е, година и прави нещата трудни. разбира се, че автобусите и автобусите за превоз на далечни разстояния имат отражение върху останалата част на пакета за мобилност. И след като социалистите правят това предложение, не знам как ще продължат а, а, нещата. Имаме различия, но те са известни. Аз съм за диалог е, и съм готов да водя такъв. Знам, че темата е тежка. Господин Зиле е нашия докладчик. Той слуша нашите е, докладчици всяка. Аз също много внимателно слушах. И искам само да благодаря за доклада. този доклад се прави опит държавите членки да отворят една нова посока но също времено да запазят публичния транспорт между е, държавите членки. Разбирам, че господин Зиле се старае, това е похвално, но от сега казвам, че темата е сложна, ще внесем много изменения, винаги с цел да намерим консенсус. Няма да повтарям това, което Казах вече за прословутата испанска система, но има множество цели. Едната цел е свързана с изминатите километри от обществения транспорт. Тази горна граница с изминати километри, която може да с тази граница може да се направи така, че всеки автобус да е тъкмо на границата. Освен това, докладчика каза, че трябва да се огледат е, публичните услуги, но какво става с е, е, директивата, по-старата директива, защото се създава правен проблем. Докладчика е прав да е загрижен за това, че нещата отиват доста, доста в правна посока, а не толкова в посока към правене на транспортна политика. Ако нов оператор иска да навлезе на пазара, това не трябва да засяга предоставянето на обществени услуги и това поставя правен проблем. Доклада на докладчик дава още повече правомощия на регулатора, а аз искам да е тъкмо обратното. Държавите членки трябва да могат да си изберат независим регулатор и да имат правомощие. След това терминали, каботаж, този регламент да не въжи за частните доставчици на услуги – Това не бива да се предоставя на страните членки за уреждане. Проблема не е испански. Да, наистина. Испанския модел, където рентабилността се комбинира с концесиите, Държавата в Испания пести милиарди на година благодарение на своя модел. А, има също така и места, до които не може да се стигне с помощта на друг модел. Казвам това с поглед към докладчика, защото не трябва да се създава а, единични случаи. има възможности дори и при сложно географско положение да се стигне до всяка една точка. Проблема не е чисто испански и докладчика го знае. Да спомена още Ирландия, Чешката република, Румъния, Австрия. Всички тези държави вече са направили предложения срещу настоящото предложение, защото трябва да се гарантира субсидиарността, пропорционалността, да се гарантират работните места в обществения транспорт. Докладчика иска да се измъкне от положението, но на нас не е необходима честност, когато работим по една такава тежка тема. Тема свързана с множество противоречия. Освен това, времето ни притиска. Знаем каква е съдбата на пакета за мобилност. Вече сме го виждали – аз не съм като, не съм като социалистите. Докладчика от страна на социалистите посоча множество проблеми, но трябва да се справим във времето, с което разполагаме. Господин Корумбашев. Uh, <clears throat> uh благодаря, госпожо Дали. Аз очаквах, че в 17.30 ще започне дискусията, но виждам, че вече докладчикът е представил тезите си и колегата Луис де също. Що се отнася до предложението, което идва от комисията и предложението на нашия уважаван и много опитен докладчик господин е, Зиле, аз се опитвам да разбера логиката на комисията. В е, пакета за мобилност едно се предлагат някои ограничения за каботаж. От друга страна, в е, предложението за товарния транспорт и е, в предложението за е, автомобилния транспорт се предлага либерализация. Не разбирам къде е логиката за каботажа да либерализираме или да ограничаваме. Няма как да стане и двете. А, както казах в едно предварително обсъждане, а, в Европейския съюз да не би да има добър и лош каботаж. Аз лично имам своето обяснение. Когато доминират а, страни а, каботажа бравно се, осъществява в Централна и Източна Европа, тогава той е лош и трябва да бъде ограничен. А компаниите, които вършат същото от Западна Европа, те извършват добър каботаж и тогава може да има либерализация. Моята логика обаче е точно обратната. За мен товарният транспорт трябва да бъде либерализиран изцяло в свободния пазар. А пък автомобилният транспорт трябва да бъде ограничаван или поне да има някакви ограничения, защото това е една изключително социална услуга. И когато имате една толкова социална услуга, имате и възможност големите компании или добре установените компании да заграбят печелившите линии, а останалите да останат в ръцете на малки и средни предприятия, които обикновено фалират или се обръщат за парични подкрепи от общините или държавата. Затова продължавам да се питам – не разбирам логиката от коми... на комисията. Защо услугите по каботаж трябва да бъдат ограничавани, а другите либерализирани? От друга страна, не считам, че трябва да се изнасят национални модели от едни страни в други. Например, не смятам, че е редно да се вкарва германския национален модел в Испания нито смятам, че е правилно испанския национален модел да бъде пренесен в Германия. И не считам, че е работа на комисията или пък на парламента да сме износителите на модели от една страна в друга. И в края на краищата да се получи един и същи модел във всички страни. Защото ако защото може да се окаже, че едно и също решение поражда различни социални проблеми в различни страни. В Германия им можем да обсъдим какво се е случило, защото има един тип монопол и да видим дали този тип монопол е по-добър от монопола на местния транспорт. От друга страна, когато е, монопол е в е, местния транспорт, може да се говори с местните власти. А в противен случай, вероятно, трябва да се обърнете към големите интернационални компании, които, е, тех, чието представители дори не са в тези страни. Говори се за регулаторен орган. Отново не смятам, че това е решение, което трябва да е еднакво за целия Европейския съюз. В някои страни регулаторни, модела с регулаторния орган сработва, в други страни Министерството на транспорта решава тези въпроси. Тоест, отново не е необходимо да се прилага един и същи модел навсякъде в Съюза. Особено когато Искаме да има економически е, баланс е, в економическия модел на дружествата. Много ще ми е интересно как е, общественият транспорт в Талин ще докаже, че техният економически модел на безплатен транспорт е напълно обоснован пред техния орган, как точно, регулаторен орган. Как точно ще го докажат те това на регулаторния орган, при положение, че транспорта е безплатен? Те сигурно ще им кажат, ами този модел не работи и сменете го. Аз лично смятам, че има страх в много транспортни дружества да трябва да обосновават бизнес модела си пред новосъздадени регулаторни органи. Накрая. Опитвахме се да създадем много административни пречки за товарния транспорт е, и, транс... и тировете, а сега, когато говорим за автомобилния транспорт, се говори, че тези, това същото административно бреме ще дойде от регулирането на автобусния транспорт. Значи, разпоредбите за командироването могат да се прилагат към един тип транспорт, а не за друг. Отново поставям въпроса за равнопоставеност на третирането. Щом ще прилагаме този принцип, същите правила трябва да се отнасят и за каботажа, и за другите видове транспорт. Нека да не ги разбиваме по видове. И определено смятам, че ще има много изменения. Никак не съм сигурен, че ние приветстваме позицията на докладчика, който като цяло застава зад предложението на комисията. Благодаря. Продължаваме, но ако може малко по-енергично, защото започваме да, да не ни достига. Времето господин Рике има думата. Е, аз няма да, как да бъда кратък, защото е много сложен проблем, госпожо председател. Ça sent la subsidiarité à plein nez, hein, quand même. Là, on voit bien qu'il y a de la résistance forte au niveau national. Euh, Национално ниво има много голяма съпротива. Първо благодаря на докладчика. Той свърши една работа, предварителна работа с докладчиците в сянка, която нич, никак не е лесна, особено по една толкова минирана с проблеми и тема. това, което чух от е, колегите докладчици в Сянка, които се изказаха преди нас, показва, че просто позициите са напълно различни заради географското положение на различните страни. Малките страни по никакой начин нямат същите съображения като големите. Страните с развит ЖП транспорт е, е, също имат различни съображения от тези с развит е, сухопътен е, шосеен транспорт. Различни са и интересите на страните с развита пътна мрежа, за разлика от другите или тези с развита ЖП мрежа. Там във всяка една от тях предизвикателствата са различни. После, тези неща трябва да се приемат наистина много сериозно. А, прага а, за, километ... за изминените километри а, не може да се каже, че той може да бъде еднакъв за Испания и за някоя малка страна. Не може да се прилага еднозначно в целия Европейски съюз. Друго, което ми е много сложно. Всички казват, че не бива да засягаме градския транспорт, защото там а, съображенията са други. Но а, има някакви е, граници, които е доста трудно да бъдат определени в това, кое е градски транспорт и кое е междуградски транспорт защото в края на кращата градският транспорт всъщност излиза извън чисто градската зона. И сигурно ще бъде трудно да наложиме а, някакви такива де, дефиниции. Също така ще е трудно да наложиме някакви правила за предоставяне на достъп до а, станциите, автобусните гари и терминали. Темата за каботажа винаги съм е следвал с много голям е, е интерес. Няма каботаж за транс, товарен транспорт и каботаж за пътници. Става е, във всички думи, е, дум, е, случаи дума за е, предоставяне на ефективни услуги в международния транспорт. Е, и Каботажът е вид дейност. И това е своего рода транс, товарна транспортна дейност, а не транспорт на хора и градски транспорт. И когато е, тази дейност стане е, самоцел, поне това беше френското израз, тогава това не е добър каботаж. Различно е това да пренасяш стоки и да пренасяш е, хора. Там се намесват и съображения за сигурност и така нататък. Е, знам, че виждам, че ми правите знак, че няма достатъчно време, но аз е, ще направя опит да така подходя по същество към а, предложенията, да имам своите обосновани а, предложения. А, особено не смятам, че много от предложенията могат да се приложат изцяло навсякъде в Европейския съюз и трябва да помислим аз е, лично ще говоря с докладчикът, е, за да продължим, да видим как да продължим работата по този въпрос. Господин Крамер. Благодаря, госпожа председател. Благодаря, е, Роберт, за първия проект на текста. Темата е сложна. Комисията внасяйки предложението, може би малко позакъсня или просто не е премислила добре сегашното състояние на нещата. Тя е взела германския модел като образец. Да, добре, преди много години това можеше да бъде направено. Тогава е, ние отворихме пазара, направихме нещата е, така, че имахме и е, повече конкуренция на този пазар и той бе доста привлекателен. Но автобусите не трябваше да плащат пътна такса и изобщо никой не е тематизирал този въпрос. Ние сега говорим за това, че трябва да прехвърлим превоза най-вече върху ЖП транспорта. Междувременно германските отношения така се промениха и състоянието в Германия е тотално различно от това, което беше. Така че на практика в Германия Фликсбукс е монополиста той изкупи, така да се каже, конкурентните компании и е, ето, че в момента този прекрасен е, на времето, в началото е, германски модел се превърна в предистория на монопола, който цари в момента. И испанският пазар действително работи чудесно. На този пазар в Испания няма монополисти. 230 предприятия, така ми казаха колегите, работят там в автобусните превози. И защо тогава не се ориентираме, така да се каже, към испанския модел в момента, питам комисията. При всички положения нещата трябва да се насочат към, в правилната посока. Ето, че е, е, и крайградския е, транспорт е застрашен. Е, когато е, говорим за автобусни е, предприятия, да, които не плащат пътна такса, те казват да, добре, но има и много други, които също не плащат пътна, пътна такса, те са освободени и така нататък. Така че, Роберт, трябва да се ориентираме към система, която действително да предлага по-добри условия за конкуренция, но същевременно да не се отваря вратичката за монополисти и да се внимава, но не чак толкова, колкото нашата държава, в, имам предвид германската, която така пази частната собственост, че позволява монопол. И когато става дума за автобусни гарди, за е, терминали, е, построени от един частник, е, не можеш да го задължиш да пусне конкурента. Единият е плащал, единият е инвестирал, другият нищо не плаща. И тук нещо не, не се бръзват нещата. И естествено трябва да има правна сигурност. В никакъв случай обаче няма да позволяваме чери пикинг, да подбираш мекото от баницата за себе си, нали? Не в Бранденбург е, на практика е, е, територията е разделена между различни конкуренти. Единия печели, другия, да кажем, не печели чак толкова много, но в крайна сметка се създават условия за някаква конкуренция и за мобилност. Там, където обаче си получил именно тази част от отсечката, която или територията, където живеят толкова много хора, естествено имаш по-добри възможности за печалба. На мен ми правите, госпожа председател, забележка. Толкова дълго говориха предишните колеги. И така, последно изречение. Не, е, посоката не е правилна. Трябва ни справедлива конкуренция. Госпожа Вио, вие имате думата. Благодаря. Колегата Жоао Пимента Лопес е задържан в Италия, в Испания, извинете, иска да благодаря на докладчика и да представя неговите мнения на ГУЕ. Тук става дума за процес на либерализация на транспортния сектор, който да дава възможност на международни компании да влизат в националния транспортен пазар. По този начин се създават и инструменти, които предотвратяват националните държави да регулират тази тематика включително и е, транспорта на пътници. А, въпросът е кой ще поеме допълнителните разходи. Също така се улеснява практиката на каботаж, а, използването на автобуси от други страни и се създава а, опасност – за това да се е, наложат е, норми е, на страни, където цените са по-скъпи. Това ще затрудни и изграждането на инфраструктура и възможностите да се насърчават национални предприятия и да се дават концесии за изграждане на терминали края на краищата подобни мощности се изграждат е, изцяло с национални обществени средства, а сега ще се предоставят е, на големите предприятия, без да дават възможност на обществеността да събере плодовете на своите инвестиции. За нас това е едно дискриминиращо отношение, не се взема предвид и мненията на синдикатите и обществените организации, които са против. Ние ще е, предоставим е, съответните изменения от името на ГУЕ е, за това, че обществените инвестиции трябва да се използват в полза на обществото и да не се нарушават правата на работещите в националните държави и да се създава несигурност на работните места. Двама изказващи си има още. Госпожа Аяла Сендер, изчакайте за момент. Госпожа Андерсън сега. Съвсем кратка ще бъде, тъй като много от нещата вече бяха казани. Съгласен съм и с господин Деграндес и е, колегата Корумбашев. Голям въпросително поставям за цялото предложение. Ще трябва да обърнем особено внимание на това, което се предвижда за септември по темата с синдикатите, с държавните органи, с администрацията по държавите членки, с представители на съвета сме разговаряли и много от тях се съмняват също в е, необходимостта от едно такова предложение. Е, ще трябва да се опрем на сериозна методология, на сериозни анализи. Целта е всъщност да се стимулират е, международните превози. Но на практика, стимулирайки и насърчавайки международните превози на наша територия, ние ще насърчим, така да се каже, предприятията, които предлагат такива услуги от извън Европейския съюз. И, и може би ще трябва при всички положения е, регулаторният е, орган, който упражнява надзор върху е, законодателството на Европейския съюз, да се произнесе, защото в случая ние като че ли изместваме целта на нашите усилия от железопътния транспорт, който е и екологичен и много по-ефтин и желаем да насърчим и сменяме посоката. Господин Крамер в това отношение е прав. Господин Зиле е, е внесъл изменения, естествено, по отношение на автобусните терминали, автобусните гари, но е, независимо от всичко, аз мятам, че е, има достатъчно основания, за да сме против цялото предложение. Благодаря, госпожо Андерсон. Следващият оратор, госпожа Демонте. Да, благодаря, е, госпожо председател. Поздравявам и нашата заместник-председателка, която седи до вас. И така, благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка. Е, една голяма част от е, въпросите, които исках да засегна, вече бяха поставени от колегите. Либерализацията на пазара – не може е, единствено да се свежда само до е, е, определени аспекти. Ние желаем повече конкуренция, ние обаче желаем и чист екологичен транспорт. Желаем повече ползване на ЖП транспорта и на велосипедизма. Е, що се отнася до въпроса, поставен от колегите за каботажа, да, действително правилата трябва да се хармонизират. Е, правилата би трябвало да са съпоставими както по отношение на превоза на пътници, така и по отношение на товарните превози. Е, равнопоставеност в това отношение на всяка цена. Против, така да се каже, дивия, не не нерегламентирания капотаж съм, но е, равнопоставеност по отношение на видовете транспорт, да. Отварянето на пазара е, е нещо важно, но естествено договорите за обществени услуги заслужават да бъдат е, защитени независимо от това дали става дума за товари, 30 тона, да кажем, които се транспортират или хора, винаги съществува опасност някой да пострада и когато става дума за автобуси, които превозват пътници, естествено трябва да поставим на първо място безопасността Госпожа Аяла Сендър има думата. Благодаря, госпожо председател. Напълно съгласна съм. Разказаха ми какво е казал колегата Дегранде, какво е колегата Корумбашев е казал и други колеги във връзка с испанския модел – при всички положения благодаря обаче за е, работата, която е извършена и за това, че се полагат усилия да се намери е, пътя да запазим положителното, доброто. Знаем, че Тръмп пристига и има много е, така, неща, които ни тревожат, но моделът е, от отворен пазар, е, повече конкуренция, е, концесиите в е, Испания никога не са създавали проблеми. Системата работи дори и при една сложна географска обстановка, дори и при планински терени, отдалечени села и така нататък. Но като че ли сега се опитваме е, някакси да постигнем квадратура на е, кръга е, и да свържем най-отдалечени места. Трябва да помислим за населението в селските райони най-вече. Трябва да осигурим възможности за обществени услуги и автобусите да гарантират и безопасност, сигурност, е, необходимо е обаче да обърнем внимание и на равновесието, економическото равновесие, финансирането. Администрацията е, е изправена пред огромни проблеми навсякъде, не само в Испания. Е, бюджетен дефицит е на лице навсякъде, но не можем да наказваме жителите на по-отдалечените райони и на селските райони само е, по тази причина и да ги лишаваме от възможности за е, обществен транспорт. Така че най-късно в началото на следващия легислатурен период ще трябва да намерим решение е, ние имаме опити с неиспански е, превозвачи, които добре работят. И е, парламентът в сътрудничество с комисията ще трябва да запази доброто в действащите системи в държавите членки а не да е, разрушава е, добре работещите системи. Хубаво е да опазим доброто. Благодаря. Сега се обръщам към Европейската комисия. Господин Расмусен, много накратко моля, но по същество. Да. Ще бъда кратък. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички за коментарите, най-вече на господин Зиле за неговия доклад. Е, бих казал, че в докладчикът в общи линии подкрепя е, предложението на комисията. Много важно е, естествено, е, да видим как може да се оцени модела, който съществува в момента, модела на споделяне на в рамките на автобусните превози. Е, анализът, който направихме, показва, че е необходимо подобрение, е, за да се осигури повече възможност за мобилност на гражданите. Е, имаме предвид най-вече интересите на пътниците. В положителна светлина е докладът на господин Силе. Е, е, той се основава на предложението на комисията и предлага определени промени за подобрение. Да, действително всички аспекти, свързани с потребителите, са много важни. Много от тях бяха споменати тук, но същевременно една голяма част от държавите членки са склонни единствено да мислят за обществени услуги. Договори за обществени услуги отказват, така да се каже, включването и на търговски елементи в системата но е хубаво да се намери економическо равновесие и да се допуснати някои компромиси при изключителни случаи от системата базирана върху договорите за обществени услуги. Естествено, че предоставянето на такива изключителни права защитава пътниците, но ние трябва да мислим и за пазара, и за конкуренцията която също защитава в крайна сметка на интересите на пътниците. Има един списък от изисквания към превозвачите, които ще получат достъп до пазара. Естествено, съобразяваме се и с националните особености. Въпросът за терминалите бе поставен тук много остро. в е, много случаи е, е, става дума за терминали, които в крайна сметка не са включени в приложното поле на конкретното предложение и не става дума за дискриминация или нарушение на частна собственост. Господин Крамер, вие си спомняте разговорите, които водихме по отношение на предложението за евровинетките, да, и директивата. Автобусните терминали по същия начин ще е, бъдат регламентирани, така че да има една справедлива основа. не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не Али, vais vous faire un message avant moi, là. Euh, la parole est à... Благодаря. Господин Зиле има думата да приключи дебата. Благодаря, колеги. Благодаря за коментарите и отговорите. Да обобщя някои въпроси. Предлагам критерии, не само този критерий за 100 км, но и още 4 други така че да може страната да е, избере да не отваря пазара за 100 км. За неградския транспорт е, имам предвид. Е, сега кмета на Талин, знам точно какво правят те. За ЖП транспорта не може да докарате ЖП транспорт до най-гъсто населените градове. Освен това, 100 км не можете да минете с велосипед. Аз лично може би мога, но повечето от хората не. Затова, когато се аргументирате, имайте сурозни доводи, моля, колеги. Като цяло, аз съм за това да има единен пазар. В бъдеще, според мен, към каботажа сам като по себе си ще отпадне като терминология. В един истински вътреш, един пазар не може да има и каботаж, но това е в много бъде, далечно бъдеще. Затова аз лично предлагам това да се случва постепенно, бавно, но все пак да дадем възможност за конкуренция, защото аз вярвам в това. И ако непрекъснато ще казваме, нека да имаме по- повече съюз, в края на кращата този съюз е на свободни услуги и на конкуренция, на свободен пазар. Не е въпрос за съюз на повече Европа. Та, нека да сме наясно къде е терминологията тук. Надявам се, е, че ще можем да си сътрудничим, Очаквам вашите изменения и ще се опитам да изляза с максимално добри компромиси. На 6 септември, 6 септември 12 часа е срока за е, изменение и сега моята колежка ще ви каже нещо. Уважаеми е, колеги, депутати, асистенти и преводачи, е, пожелавам ви приятна вакансия и успех на, Сара, на Франция в футбола. Скъпи колеги, на третия етаж ви очаква приятна почивка. Върнете се във форма с тен. Господин Паскуал Дегран, да искате да кажете нали нещо? Да, искам да поздравя нашата заместник председателка, която е толкова малка, но с толкова много ораторски възможности. Едно предложение. Групата на социалистите поиска отложи... отлагане на предложението. Докладчикът не е съгласен, разбираме го, но ми се струва, че има смисъл да се помисли по нашето предложение. Вие какво смятате, госпожо председател? Господин Деграндес, нека да ви кажа веднага. От момента, от този момент нататък вече не мисля. Смятам, че сме в вакансия и е, този въпрос ще го поставим на следващия тото заседание на координаторите. Те са, които трябва да се е, произнесат. Е, казвам, че спирам да мисля. Е, всъщност не спирам, защото ще бъда в парламента и следващата седмица, благодарение на пакета за мобилност. Благодаря на всички, благодаря и на преводачите. Добре дошли сте да се присъедините към нас на третия етаж. Приятна почивка и на асистентите. Почивайте си добре, скъпи колеги. Забавлявайте се, разхождайте се и карайте велосипед.